за нас не е ежедневие да имаме толкова високи гости. Днес а, имаме двама изтъкнати представители на а, политическата общественост. Поздравявам с добре дошъл господин Гунтер Верхойген, бив заместник комисар и господин Севкович, който е член на колегиума на комисарите и заместник председател на комисията. Ще обсъждаме днес въпроси, свързани с управлението на дейности в комисията и ще разтълкуваме въпроса как можем да приложим принципа на новия публичен менеджмент Става въпрос и за специалните затруднения, свързани с управлението на няколко нива. Европейският съюз има измерения, които са единствени по рода си в глобален мащаб. Много ви благодарим за вашето присъствие. Благодарим, че ще говорите пред нашата комисия по бюджетен контрол. За нас темата е изключително важна. Няколко от нашите доклади, свързани с освобождаване от отговорност, бяха свързани с темите, които ще обсъждаме днес. Имаме връзка с Сметната палата. Благодарим и приветстваме с добре дошли нашите колеги от Сметната палата. Те също ни дадоха импулси в тази посока и от тях получихме някои импулси за това как да преминем от декларацията към други форми на отчетност. Тук е нужна силна политическа воля това е задача, с която не бихме могли да се справим сами в нашата комисия. Днес ще се обърнем още веднъж назад към последните 10 години. Самият аз съм тук от 2009 година и наблюдавам всичко свързано с управлението на публичните финанси от национален и от регионален мащаб. Доктор Гресле е нашият експерт в тази област, област и давам думата на госпожа Гресле. Благодаря, господин председател. Почти точно преди 6 години в тази комисия се проведе изслушване на същата тема. На времето се опитахме да направим изводи от така наречената реформа Кинок след оставката на комисията Сантер. С това се започна основно преобразуване на Европейската комисия. Днес ще се занимаем с няколко теми. Първата тема е къде сме днес, 10 години по-късно, по въпроса с децентрализацията и екстернализацията на задачи от нашата компетентност. В момента има 48 служби, генерални дирекции с собствена интернет страница, собствен отдел човешки ресурси, бюджет, собствена комуникация. Освен това съществуват и генералните дирекции човешки ресурси, бюджет, комуникация. Междувременно имаме 37 регулаторни агенции, 7 съвместни предприятия, 6 изпълнителни агенции. Самите те имат 1625 сътрудника. 2007 година имаше 4 изпълнителни агенции с 582 щатни места. Дали бюрократизацията на процедурите не е свързано и с припокриващи се ам, компетентности? И как измерваме потребността от а, персонал? Има така наречените доклади за скрининг на персонала. Те ще са на разположение на 30 април и това е задача, с която ние ще се занимаем. Тези скрининг доклади са важен източник на информация, въпреки че се четат трудно. Основната информация е, че 2007 година 31,8% от сътрудниците на комисията са работили в администрацията или са изпълнявали координационна функция. Днес процентът е 26,6%. Това може да се смята за успех. Две трети работят в Генерална дирекция човешки ресурси или комуникация. Тоест, това е стъпка в правилната посока и последица от децентрализацията. Въпреки това, административните разходи са много високи. Водила съм нееднократно разговори с комисията във връзка с отчетността и управлението на бюджета. Именно Прозрачността е липсва, господин Севчович, когато четем тези доклади от скрининговите процедури. А, когато се опитваме да укрепим хоризонталните услуги, се питаме каква е ролята на секретарията представителите на академичната общественост твърдят, че а, генералният сек- секретариат се отдалечава от институциите. Това са въпроси и наблюдения, на които ще получим отговор господин Севчович. На това място добре дошъл. Една друга тема занимава нашата комисия много, именно доколко комисарите участват в вземането на административни решения и доколко са обвързани с отчетността. Или на а, службите и на сътрудниците има все едно кой ще бъде комисар. Комисарят не може да взема бюджетни решения и формално не носи отговорност. Отговорността носят генералните директори и те носят лична отговорност за решенията си. Интересно ми е какво става в случаите, когато генералният директор каже, че той не, не иска да поема отговорност. В годишния отчет на дейността ние получаваме отчетност от страна на комисията и в него се споменава кога е бил информиран ресорният комисар. Какво се променя от тази информация? И до кога ще се толерира тежки грешки. Например, системата AJAX не работеше в продължение на 10 години в Гърция от 2008 година и по-нататък тя не работи в България и в Испания има проблеми с други програми в Испания и в Италия. Мисля, че можем да организираме юбилей от е, началото на неизпълнението на тези програми. И тук се питаме какво означава носенето на отговорност и какво променя това. Доколко са манипулируеми комисарите, обикновенно властта има онзи, който харчи парите. Генералните директори са а, е, унези, които са спечели от реформата Кинок. Радвам се, че ще можем да изясним взаимоотношенията между генералните директори и комисарите. В тази връзка ще чуем мнението на а, Гюнтер Верхойген. Той беше единственият, който направи изявление във връзка с тези сложни взаимоотношения. Сърдечно добре дошли при нас, господин Верхойген. Много се радваме да чуем вашето мнение във връзка с тази важна тема от гледната точка на вътрешен човек. Нашето изслушване не бива да бъде посочване с пръст на виновници, а усилие да подобрим настоящата ситуация. Третата тема, на която ще се посветим днес, ще бъде средният менеджмент и основните неща. В Европейския съюз, съюз няма едино а, изискване и законодателство в областта на отчитането. Понякога административните процедури са доста странни и зависят от лични решения. Системата обаче трябва да предлага правна сигурност и за това смятам, че трябва да се уеднаквят процесите на вземане на решение. И е, искам да помоля комисара Севкович е, в името на доверието към комисията да постави тази точка на дневен ред. Например, е, оказването на е, правна помощ. Доколко пострадалите могат а, да получат а, справедливост и какви контролни механизми съществуват. Последните две седмици изслушвах жалби на предприятия, които зависят а, от а, агенциите и нямат никакъв шанс а, да бъдат разгледани техните а, мнения. Смятам, че тези въпроси трябва да се урегулират в бюджетния регламент, защото за сега разполагаме само с импровизирани преходни решения. Демократичната Европа има нужда и от демократична основа за вземането на решения. В Европейския съюз няма закон, свързан с европейски министри, аналогов на тези на комисарите. Междувременно беше преработен кодексът за поведение на комисарите, но това не е достатъчно за постигането на нашите цели. Материалните разпоредби към комисарите са записани в решение на съвета. Но един пряко избран на парламент трябва да има много по-голяма роля, отколкото ни имаме сега. Наш гост е господин Себастияни, който ще говори за децентрализацията от гледна точка на служителите. Искам да поздравя и професор Хусейн Касим. С него ще осъществим връзка по скайп. Също така и с професор Бауер, който за съжаление няма да може да присъства и ще бъде заместван от своя колега Бекер. Той участва в нашето изслушване преди години той ще говори за а, въпроси, които касаят служителите във връзка с децентрализацията. Това ще бъде най- всеобхватното изслушване, свързано с въпроса за отчетност. Ще говорим за вземането на решения, ролята на генералния секретариат в тази агломерация от служби, които могат да вземат самостоятелни решения. Госпожа Ангрид е, Виле също така ще бъде наш гост. Е, тя е от университета в е, Лайден. Това беше моето въведение. Добре, дошли на всички. Благодаря. Нашата програма е доста стегната. Предлагам да започнем веднага. Винаги смятам, че е интересно, когато човек е сред онези, които вземат решение да чете научни изследвания. В тях често пъти се обсъждат въпроси, които са доста неясни. Тази забележка беше просто преход към изказването на господин Верхойген, бивш комисар комисията и прилагането на бюджета. Кой има последната дума? Комисарите или бюрократите? Заповядайте, господин Верхойген. Благодаря, господин председател, дами и господа, членове на Европейския парламент. С голямо удоволствие дойдох отново в Европейския парламент. Сътрудничеството с Европейския парламент беше удоволствие за мен в продължение на 10 години. Това не мога да твърдя за сътрудничеството с всички европейски институции. Питах се защо поканихте точно мен. Госпожа Гресле вече спомена. Вие обсъждате един въпрос, който ме е занимавал по време на целия ми политически живот а, а именно как осигуряваме първенството на политическите решения в една все по-нарастваща бюрокрация, все по-раздут бюрократичен апарат, който се опитва да ръководи и хората, които вземат политически решения. Натъкнах се на тази тема не защото съм търсил някаква скандална тема, а защото собствената ми политическа кариера започна No. ранна възраст като член на, на немското правителство и ако ме попитате кой ми е повлиял най-силно а, и а, какво ще запомня от а, своята кариера, а, то това не е функцията ми на министър или на комисар, а, в седемте години най-голямо впечатление най-важно беше възможността да направя предложение, без да нося лична отговорност за него. От тогава ме занимава този проблем, а именно каква е моята роля в политиката, защо съм тук. Проблемът на политическия контрол върху администрацията не е специфичен проблем на Европейската комисия. Той съществува навсякъде. Ние говорим за него, защото Европейската комисия не е политическа институция като всички останали, а има история и начин на функциониране, които са свързани с структурни проблеми, неприсъщи за други институции. Питаме се как може да се осигури съблюдаването на политическата воля на комисията, парламента и съвета в ежедневната работа и взаимодействие в, с службите. От това взаимодействие не следва автоматично, че ще се следва принципа на министъра, който казва да на всичко и представлява марионетка, управлявана от своите служители. Това може да звучи забавно, но не въжи за Европейската комисия и начинът и на работа. Първата причина за това е, че Европейската комисия съчетава последователност и непоследователност. Тя се очредява наново всеки 5 години и няма колегиум, който да застъпва в длъжност със собствена политическа програма и да започва изцяло необвързано своя дейност комисията действа възоснова на доста обхватното европейско право. Към това се прибавят законодателни предложения от предходната комисия, които са в процес на решение. Бюджетът също така е определен в рамките на 7-годишния период на планиране на годишната финансова рамка и а, текат обсъждания в парламента и в съвета, които също трябва да бъдат взети под внимание. Така че никоя комисия не започва на чисто. И нито един кандидат за комисар не може да знае всички тези обстоятелства, независимо от това колко е бил успешен като политик в собствената си страна, в процеса на подготовка за изслушването си за комисар. Това изслушване, както знаете, е много важно, защото който се провали няма да бъде избран за комисар. Какво прави бъдещият комисар или а, бъдещата комисарка? Той трябва да разчита на опита на съвета или на колективната памет на службите на комисията. Тези служби познават правото в процеса му на създаване, нямат тясната гледна точка на националните държави и познават също така очакванията на парламента и на обществеността. Така че всеки кандидат за комисар работи с службите на комисията, за да се подготви и това е доста определящо за неговия успех. Тук вече се разбира дали кандидатът на, за комисар се приема добре от служителите на комисията, защото те много добре разбират дали комисарът действително се интересува от съдържанието на темите, дали има интелектуалния капацитет да вникне в е, сложни теми, дали може да работи в екип и така нататък. Моят собствен опит в тази връзка е изключително положителен. Е, аз бях посъветван е, изключително добре но също така бях насочен към вземането на правилни решения, които се различаваха от първоначалните ми планове. Така че, независимо от предходния политически опит, човек бързо забелязва, че ролята му на комисар се различава от ролята му на национален политик. Не само защото комисията представлява колегиум от равноправни членове, а, и заради ролята на мнозинството и винаги трябва да се опитваме да а, постигнем съгласието и на председателя на комисията. А, в скоби мога да кажа, че работата на комисията се централизира а, така наречената координация от долу, отгоре надолу. А, една причина е големината на комисията, и смятам, че това ограничава колегиалният характер на комисията. Но от чисто формална гледна точка колегиалността все още е ненакърнена. Комисарът трябва да съблюдава интересите на държавите членки и на парламента. Това също не винаги е лесно. От една страна националните правителства не представляват мнозинство, на което комисаря трябва, може да разчита, а това става индивидуално от случай на случай. Той трябва да се бори за това. Същото въжи и за взаимоотношенията с службите. Те трябва да се приспособяват към сменящи се шефове и трябва да се нагаждат към стила на управление. Когато станах вице-председател и отговарях за Генерална дирекция промишленост и предприятия, държах всички документи да ми се представят на английски. Моят сегашен колега предпочита те да са на френски. Това е само един пример за предпочитание. Разбира се, службите наблюдават внимателно и разбират много бързо дали комисарят приема всичко безропотно, дали чете задълбочено документите. Защото не се разбира от само себе си, че хората, които носят политическа отговорност, е, се запознават е, подробно с всички документи. Или пък е, комисарят е човек със собствено мнение, или пък предпочита да не си създава неприятности. Самият аз съм убеден, че службите предпочитат комисар, който работи усърдно. Обеден съм, че службите държат на обратната връзка и това се получава най-добре, когато от самото начало всеки знае какви са политическите решения, как се вземат а, и се планира заедно. Също така, обаче, трябваше да разбера, че това не въжи за всички сътрудници. Трябваше, например, да се раздели с един виш служител, който не се придържаше към решения, които сме взели заедно и сякаш беше над всичко. Тогава предложих процедура по член 50 господин Севчович на времето отказа, защото комисарят принципно не може да вземе решение за служителите и не може да се раздели с някого, когато не одобрява. Въпросният служител беше преместен на друга служба, където новото място се появиха същите проблеми, така че в крайна сметка той напусна комисията. Това беше, разбира се, един екстремен случай. Аз самият не твърдя, че всичките ми сътрудници са били доволни от моите решения, но винаги съм се стремяла да бъда лоялен и справедлив. И винаги, когато се оказваше, че моето решение е правилно, то се приемаше с одобрение. Ясно е обаче, че служителите в службите понякога не разпознават един политически проблем като такъв. Самият аз нямам представа от, за обхвата на проблема, който се опитвам да ви е, обясня. Госпожа Гресле спомена колко е очудващо, че има грешки, които се точат с години и няма никаква реакция. Мога да ви обясня, госпожо Гресле, защо това е така. Причината е, че службите не разпознават проблема като политически проблем и не се сещат да се обърнат към кабинета на комисаря или към самия комисар. В практиката си съм срещал множество такива случаи, в които в продължение на години не се вземаше решение, бяха толерирани грешки, защото а, не се разпознаваше проблема като политически. В структурата на комисията за подобни проблеми няма подходящо решение, защото кабинетите не могат да бъдат достатъчно големи за да покриват и да контролират работата на всяка генерална дирекция. И това не е тяхната първоначална функция. Но в структурата се съдържа един проблем, а именно, че често пъти един проблем не се разпознава като политически проблем, не злонамерено, не за да се създадат проблеми на ресорния комисар, а защото службите смятат, че самите те могат да се справят с а, тези проблеми. Това въжи за множество проблеми, които биха могли да се разрешат а, с един телефонен разговор между политици или с а, някой колега от, а, при, от а, комисарите. Това означава, че е много важно генералните директори да установят кой проблем е политически, кой е административен. И това е въпрос на тяхна собствена преценка. Моят опит показва, че вземането на подходящи решения е възможно само ако има тясна връзка между комисаря и неговите сътрудници от генералната дирекция. Чух, че преди комисията пароди изобщо не е било практика комисаря да се среща с генералните директори. И ежеседмичното съвещание, според мен, е абсолютния минимум на връзки. Комисията има собствена институционална култура и това обяснява част от проблемите на комисията. Обикновенно тя назначава на работа млади, мотивирани хора, които живеят и работят в Брюксел. Тяхната връзка с държавите е понякога не толкова тясна и а, самият комисар а, всъщност а, няма никаква връзка с а, начинаещите сътрудници на комисията. От друга страна, млади хора получават а, трудни задачи и а, влизат в а, преки контакти с а, правителства, с а, а, Европейския парламент, така че те много рано започват да се чувстват отговорни и да действат от името на комисията и често пъти ще чуете от тях, комисията никога не би направила това. Чувал съм го много често от сътрудници, въпреки че комисията никога не се е занимавала с подобни политически въпроси. Това просто е формулировка, която обяснява как се чувстват тези сътрудници. Разбира се, всеки иска да израсне в иерархията на комисията, и това не зависи от самото начало на политическите шефове, а по-скоро от благоразположението на преките началници. Едва от едно ниво нататък връзките с комисаря става важна, във връзка с едно евентуално назначение в кабинета. Така че тези контакти са не, не само обогатяващи, но и добре за кариерата. Работата в мрежа е основополагаща за комисията. Който се справя добре, той изпълнява служебните си задължения добре. Всеки комисар има нужда от подобни хора но работата в мрежа не бива да се да отива прекалено далеч и да се стига до отдаване на по-голямо значение на контактите с колегите пред вършенето на конкретните задачи. В крайна сметка, един сътрудник на комисията трябва да се разбира с своите колеги, дори и след като съответният комисар вече не е на длъжност. Знам за случаи, когато колеги, които са били лоялни към един не особено обичан комисар, след това са страдали и са били наказвани в кавички. По мое време Комисарите често пъти се смятаха за такъв декоративен аксесуар, а не за хора, които действително отговарят за политическите решения. Но когато стъпи в длъжност 99-та година, веднага разбрах от едно интервю с а, един от генералните директори, че има разлика между неговата и моята позиция и той ме попита и той тогава каза, какво искате? Политиката се прави от нас в генералните дирекции. А вие просто я представяте. Това действително се случи с мен 99-та година. Разбира се, че това доведе до продължителен разговор с а, този генерален директор, след което а, ние се радвахме на чудесно сътрудничество. Но... А, тук едното обяснение е отношението и възпитанието на Жак Делор по отношение на високопоставените служители на комисията. Те са убедени, че са единствените, които дългосрочно разбират благото на Европа и на Европейската комисия и се застъпват за него. Често пъти се случваше евро... генералните директори да казват аз на места, когато трябваше да кажат а, ние. Те естествено носят а, голяма отговорност, отговарят за цяла генерална дирекция, а, трябва да се справят с менещи се политици, носят цялата бюджетна отговорност, както каза госпожа Гресле, и а, към тях се обръщат всички трети страни но за външния свят и за онези, които имат взаимоотношение с комисията, генералният директор е по-важното лице, защото той осигурява последователността на работата. И мнозина смятат генералните директори за по-важна фигура, отколкото членовете на комисията. Аз вярвам, че немският модел на отношение, а, именно да се дава предимство на генералната дирекция, по-скоро води към целта. А, от друга страна, е важно комисарите да имат повече пряк контрол върху изпълнението и в бюджетно отношение, както предложи комисията по външни работи. И накрая ще завърши с още две важни точки, за да се разбере културата в комисията. Трябва да знаете, че комисията получава много малко импулси отвън. Много хора, които са външни, са временно в комисията и никога не изпълняват ключови позиции. Обикновено това са хора, които са свързани с държавите членки. Аз самият смятам, че не е случайно, че комисията забеляза толкова късно каква висока социална цена плащат държавите членки за справянето с економическата и финансова криза. Това просто надхвърля техния хоризонт. А, самият аз задължавах моите служители от Генерална дирекция предприятия и промишленост да стажуват в а, малки и средни предприятия, за да се запознаят с реалността при която работят нормалните хора. И имаше очудващи резултати. И до днес изпомням очудното лице на един служител, когато бях изпратил в една пекарна. И той не вярваше, че а, майсторът хлебар става всеки божи ден в 3 часа сутринта. Това просто не беше част от неговата трудова реалност но като цяло може да се каже, че всички служители на комисията са високо мотивирани, искат да допринесат за успеха на работата на комисията. За съжаление, често пъти мнението е, че интеграцията се изчерпва с все повече европейски правила и а, това а, е от времената, когато комисията трябваше да се бори за всеки европейски закон. А, например, когато днес разгледаме инициативата за по-добро законодателство, тя беше успешна, докато беше политически приоритет и а, всички сътрудници бяха много ангажирани. Нейното продължаване днес е по-нужно от всякога, но днес тя се нарича Smart Regulation и а, почти е замряла. А, обикновенно стремежите към а, все повече правила и все повече еднакви правила. Това показва, че често пъти са нужни нови идеи, които да се принесат в ежедневието и показват, че гъвкавостта понякога е по-подходяща от хармонизацията. И нямам предвид а, завършването на вътрешния пазар. И последната ми забележка е културата на отношение към грешките. С интеграцията всеки ден се занимаваме с нови теми, включително и с бюджета и с неговото прилагане. Разбира се, че грешки се случват навсякъде и трябва да сме както толерантни към грешките, така и да не ги отминаваме или да твърдим, че комисията е отговорна. Ако държавите членки грешат, комисията трябва да ги санкционира, но често пъти комисията се обявява за виновник, например, когато в медиите се докува за нередности, свързани с използването на европейските фондове. Но това мнение се налагаше по време на моята работа на комисар аз самият 2003 година се сблъсках с абсолютна, абсолютен отказ, когато пледирах за повече гъвкавост. Давам пример законодателния пакет РИЧ, който беше прият много бързо и е пълен с грешки и всички страни знаят за това. И това беше ясно още преди третото четене на пакета. Но не съществуваше тогава политическата доблест да се поправят грешките и пакетът РИЧ беше прият с всички тях. Мога да препоръчам на всеки член на комисията да не действа по този начин. Включването на службата на службите в ежедневната дейност на комисаря е от централно значение една техническа забележка. В комисията Проди самият аз работех с моята генерална дирекция в най сграда. Генералният директор беше в съседния офис. Трябваше само да почукам на стената, за да мога да разговарям с него. По време на комисията Барозо, първата в която аз работи работих като комисар, ми трябваше една седмица, за да се срещне с генералния директор. много пътувахме и той и аз е, участвахме в заседания, е, но е, не смятам, че е правилно комисарите да бъдат събрани, да работят в една и съща сграда и да бъдат разделени от своите генерални дирекции. Смятам това за погрешно и мога да дам само съвета това решение да се преразгледа не бива да се създава и пространствено препятствие пред а, близките контакти с а, генералните дирекции. И накрая мисля, че е много важна личността на комисаря. Има ли той умение да ръководи, защото ако той ги има, ще може да се наложи да прокара своите решения и да наложи първенството и приоритета на политическите решения. Ако самият той не гледа на себе си като част от политическото ръководство, а се смята за ръководител на администрация, то той няма да може да а, ръководи политически решения и да упражнява контрол върху този толкова добър и толкова способен административен апарат. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар Верхойген. Това беше изключително интересно представяне, изпъстрено с много теми от вашия собствен опит. Ще имаме възможност да обсъждаме, да задавате въпроси. Сега искам да дам думата на комисар Севкович, след което ще имам възможност да обсъдим двата доклада. Благодаря, че сте тук. Вие ще говорите за цената на децентрализацията. Има ли ясно разграничение между политиката и управлението? Благодаря, господин председател. Господин Ферхоген, дами и господа, най-напред искам да благодаря за любезната покана. А, искам да благодаря на колегата Гюнтер за чудесното въведение, което ми дава възможност да се разпростря върху някои от темите, които той засегна. Децентрализацията а, има различни а, е, елементи. Госпожа Гресле се позова на различни а, е, регулаторни агенции, а, които бързо изникнаха през последните десетина години. И разбира се, е, бяха създадени също изпълнителни агенции, както беше казано е, Европейската сметна палата, от Европейска сметна палата, като дава възможност комисията да работи по-бързо, по-ефективно. Бяха създадени също така административни бюра вътре в самата комисия е, и също така и други институции, като офиса за инфраструктури в Брюксел, и е, е, е Люксембург. И накрая искам да ви напомня, госпожо Гресле господин Ферхоген, че децентрализацията на отделните служби, на различните генерални дирекции и така нататък, и генералните дирекции дори се участва в тази работа, но това се отнася до всички институции на Европейския съюз. И цялата администрация на Европейския съюз. Повечето от идеите, които ще поделя с вас, са ви до някъде познати. И ако ми разрешите, бих искал да се спра на препоръките на госпожа Гресле, да се, ще се <laughs> отзова на препоръката на госпожа Гресле да бъда по-спонтанен в на това, което ще ви кажа. Най-напред, как работи комисията? Какъв вид институция представлява комисията? Господин Ферхоген направи някои сравнения с други институции, но което става дума до взимането на решения в Европейския съюз, това, много, това става чрез взаимодействие между институциите, Еврокомисията, съвета и а, а, Европейският парламент. Значи тук не става дума за едно класическо взаимоотношение, което може да видите в страните членки, където има доминиращи отношения и демократичен процес. Обикновено това отношение между мнозинството и, и мълзинството в Европейския парламент. Друга характерна черта е, че комисията взима решенията си а, чрез колегиални решения, опитва се да постигне консенсус между институциите. Това е трудно. А, понякога става дума за специфични въпроси. И а, също така има, съществува и дългосрочно планиране и приемственост. Това се отнася особено дългосрочните решения – които засягат Европейския съюз и са задължителни и за приемниците за следващата Европейска комисия. И, а, е, е, сега работим по довършването на многогодишната финансова рамка, бюджета за следващите 7 години до 2020 година, така че да бъдем сигурни, че следващата комисия, която ще встъпи а, е, до година вече ще се съобрази с решенията, които се взимат още днес. Тоест има много такива решения, които трябва да бъдат зачитани от онези, които поемат шафетата след това. Имаме 28 страни членки и решенията, които взимаме, разбира се, трябва да бъдат приемлизи всички тях. Тоест мога да кажа, че комисията и Европейският съюз са една структура, която е уникална по рода си, единствена по рода си. И е трудно тя да бъде сравнявана с националните правителства. Винаги се е водила дискусия за това каква администрация би била най-ефективна, как политическите решения могат най-бързо да се свалят по-бюрократически канали, административните канали за изпълнение. Но като изхождам от моя личен опит и в националните институции, и в Европейската комисия, така на висши ръководни постове, не бих препоръчал след всяка промяна на колегиума да настъпват големи промени в структурата и начина на работата по комисията. Защото по този начин се губят натрупените опити, знания, институционната памет, така да се каже. Новите институции се нуждаят от време, за да поемат новите си отговорности. И когато говорим за европейско равнище, не трябва да забравяме, че не, не бива да се създават нещо, което мога да определя като национални крепости по един или друг въпрос. Всяка от страните членки е, знаем, е, много внимателно се вглеждат в цифрите, в бюджета и се опитват да установят е, дали техните нужди, техният економически пейзаж е правилно отразен в документите на европейските институции. Ако погледнем препоръките специфични за всяка страна, които формулираме всяка година и които се представят на националните парламенти, е, ще откриете в тях, е, във всяко от тях нови елементи. Това се отнася до капацитетът на националните администрации. Защото в много от страните членки е, именно административният капацитет е една от един от факторите, които забавят структурната реформа, които затрудняват прилагането на европейското законодателство и го забавят, влияят отрицателно на неговото качество. Затова препоръчваме на страните членки да бъдат много внимателни, когато приемат закони, които съсягат публичната администрация, е, и на нейната организация, защото вярваме, че през 21 век управлението на една държава е такъв сложен процес, че той трябва да бъде в ръцете само на много знаещи и опитни професионалисти. Разбира се, ще има проблеми между администрацията и политиците. Това въжи и за националните администрации, това въжи и за Европейската комисия. Както бе посочено, генералните директори, които имат богат опит, които са силни личности, трябва да преминат така един е, доста сложен път, професионален, административен, за да достигнат до своя пост. А, но те също така се нуждаят от силни комисари, в които непрекъснато взаимодействат, за да може, когато се вземе едно политическо решение, и неговото изпълнение, между политическо учение и неговото изпълнение да не изтича много време. Е, е, разбира се, с нарастването на броя на комисарите, с разширяването на техните правомощия, сега благодарение на европейския семестър и новото економическо управление, е, комисарите се нуждаят е, от е, подкрепата на председателя на комисията, защото за да може да се изпълнат мер, планираните мерки, те се нуждаят от подкрепата на Европейският парламент. Не искаме да прахосваме вашето време, нито времето на страните членки, искаме да получим резултати подкрепа на колегиума от комисарите, подкрепа на Европейския парламент, подкрепа от страна на страните членки. Това е нещо, което е особено важно. Особено като се има предвид темпото, с което работим, което е много високо в момента. Има различни подходи по отношение на състава служителите на комисията и как да бъдат те подбирани, какъв да бъде техния профил. Штатът на комисията. А, значи, а, обикновено а, 35 години а, а, трябва да бъдат тези, които а, а, биват назначавани. А, и това са хора, които имат предишен опит. И съставът на Европейската комисия е доста разнороден няма да се очудите, ако ви кажа, че това не са преди всичко адвокати, а главно економисти. Може би не знаете, че втора по тежест група сред комисарите са учени. Чак на трето място идват юристите. Е, значи, е, има също така настъпи голяма промяна в, в разпределението на постовете между мъжете и жените. А докато през 2000-та е, година само 46% бяха жени, сега жените са мнозинството от служителите на Европейската комисия. Те са 53%. И благодарение на чудесната работа на Гюнтер Ферхойген, когато той беше комисар, сега имаме не 15, а 28 страни членки, които са представени в европейските институции. Казвам това, за да ви дам представа, че комисията не е една затворена администрация, която няма прозорци към външния свят и която не приема никакви, допуска никакви влияния отвън. Тъкмо напротив, ние сме една система, която преживява радикални промени, е, включително и на най-високо равнище. Е, система, която е, се приспособява към новите европейски реалности, за което свидетелства развитието на комисията през последните 15 на години. Един от проблемите, за които Гюнтер спомена, беше това, как от Брюксел да поддържаме тесни връзки с страните членки, с регионите, с градовете, да знаем какво става там, как се взимат решенията на европейското равнище и как можем да въздействаме върху а, ж, а, действителността по места. И ние поддържаме много тесни връзки е, с е, случващото се в страните членки. Защото е, европейската администрация трябва да отговаря на европейската реалност. И други въпроси, които решаваме, например вътрешната мобилност, която е един от проблемите, с които комисията, комисията се занимава от много години. Примерно изолационистката менталитет, островния менталитет. Е, една генерална дирекция занимава се едно, никаква друга генерална дирекция не се допуска до това. А, това бе в момента се преодолява. Ние поемаме нови отговорности в областта на економическото управление. Използваме в много по-голяма степен съвместни работни групи на различните генерални дирекции които се създават много често адхок, за да намерят решение на един или друг конкретен проблем. По този начин те могат да преодолеят тази, този островен менталитет, който сме наследили от миналото. Разчитаме, разбира се, и на опита и уменията на страните членки. Имаме над хиляда национални експерти, командировани при нас от националните администрации, редица други специалисти, а от време на време набираме и служители отвън, която е необходимо да се опрем на знанията на външни лица или организации. Сега гледам към господин Себастиан, с който сме разговаряли не един път по тези въпроси. И още нещо. Бих искал да помоля за вашата подкрепа, е, включително и на вашата комисия. Става дума за инициативата за краткосрочната мобилност между комисията и националните администрации. Разбира се, ние изпращаме служители, които да се запознаят с положението, състоянието на нещата на място. Разбира се, сега е, е много по-трудно да изпратиме служители в частни фирми, е, където да работят като стажанти или да се познаят. Но с националните правителства успяваме да направим това. Защото много важно е нашите служители да разберат как по-малките, в по-малките страни членки съществуват специфични трудности в транспонирането и прилагането на сложното законодателство, при което Европейския съюз приема. Да знаем как те се справят с това европейско законодателство, неговото транспониране и прилагане. За да може европейските служители и служителите на страните членки да работят заедно, за изясняване и прилагане на европейското законодателство, нещо, което е наша обща задача, което трябва да изпълним а, заедно. Много често, разбира се, може да прочетете в пресата, да чуете в медиите, че комисията е една огромна бюрократична машина с прекалено много служители – може би искате да ме питате с кого трябва да се сравняваме. Е, исках да видя как, какви са, каква е администрацията, например, на един град като Стокхолм. Няма да се очудите. Подобно е положението в много големи страни. 40 хиляди е, служители има администрацията на Стокхолм. Разбира се, вие ще ми кажете, че те се решават много различни а, е, задачи от нас. Но става дума все пак за един, контин... за един град, а пък ние работим за един цял континент. Континент с 500 милиона жители. Така че винаги трябва да, да когато говорим за размера на тези около 5000 служители на комисията, а, а, а, да видим, може да направим редица сравнения, не искам да ви е, не искам да ви претоварвам е, с цифри, с числа. Но, примерно, нека вземем транспорта. Ако, е, ако какъв е как... Само 1600 служители има, които занимават с транспортът в 1600. 106 хиляди служители, които занимават с транспорта в Уайтхол. Или да вземем економиката, където Европейската комисия а, има повече правомощия, а ще получи и още допълнителни правомощия, когато се а, приеме ново законодателство. Е, какво е, какъв е щатът на а, Германското министерство на транспорта? 1800 служители. Ако вземем екфен и бюджет дирекции на, на комисията, те имат 1500 служители. Е, значи, като се имат предвид новите задачи на комисията, изискването за е, на всички нови езици, че ние трябва да работим на различни места, в различни страни, е, очевидно е, че щатът на комисията в никакъв случай не е раздут. Но все пак съществуват и възможности за економии. Ще се върна на този въпрос след малко. Нещо, което госпожа Гресли и господин Ферхоген споменаха, това е политическото ниво. Какво правим всички ние? 20, 8 комисари са малко прекалено много. Може би техният брой трябва да бъде намален. Но още нещо, което е важно, трябва да се спомене във връзка с това. как работи на политическо равнище комисията. Имаме комисари, нямаме заместни комисари, нямаме постоянни секретари и така нататък. Тоест, ако искате да обсъждаме, да обсъждате във вашата комисия, например, на политическото равнище на <laughs> работа на комисията, трябва да имате това предвид. ако става дума за националните парламенти и когато става дума за препоръки специфични за отделна страна, те не искат да видят който и да е, искат да видят какво ще каже с техния комисар. И разбира се, има редица международни задължения, Г20, други срещи на които трябва да участваме, с една дума ние не скучаем. Е, поемаме тази много важна политическа роля да представляваме европейските институции и пред нашите път, международни партньори включително. И, и също времено върви политическата и специализирана дейност на генералните дирекции. Моля, имайте това предвид, когато сравнявате Европейската комисия в страните членки, където има министри, държавни секретари, постоянни секретари и така нататък. И вижте колко много са те във всяка отделна страна членка. Сега няколко думи за ефективността и тук искам да благодаря много на вашата комисия за тясното сътрудничество и за нейната роля в този процес. Защото благодарение на вашата работа, благодарение на вашата насъстоятелност, благодарение на вашите доклади, настъпиха някои важни промени и в тази област. Неодавно приключихме преговорите по новият правилник на служит, за служителят на европейския служител – което включва 5% увеличение на, на работното време, което ще доведе до много сериозни а, економии. А, съгласно а, доклада на Кина, който предвижда 8 милиона от, а, до 2020 година. А, тези а, тавани а, бяха въведени още от, тяхното да почна от миналата година. Няма да влизам в подробности, но трябва да кажа, че нашите решения се, се основават на прегледа на съществуващото положение, така наречения скрининг. Оценяваме натоварването на отделните комисари и звена на комисията – и а, тези цифри а, се а, раздават а, от мен лично на всички комисари. Имаме така много сериозни разговори с генералните дирекции по отношение а, на това какви вакантни места има тях, какви а, отпуски се ползват и така нататък. По този начин а, а, се опитваме да намерим а, възможности за допълнителни економии, за по-висока ефективност. Защото какво ще стане след 1 януари? Ще имаме генерални дирекции, които в следващите 5 години ще а, бъдат, чието състав ще бъде съкратен до 5%, а до 10%. А, и те ще получат а, нови приоритети по отношение на търговията, економическото управление, и нов подход към конкуренцията. Това, знам, ще бъде болезнен процес, но той се опира на абсолютно точни цифри, които сме получили благодарение на скрининга. Също така има и допълнителни области, в които можем да работим по-добре. Госпожа Гресле споменат някои от тях. По-добро администриране, използване на модерните технологии, процесът за между, е, интернационализация. Аз обсъждах този въпрос с е, представител на е, Белия дом и се оказа, че имаме едни и същи проблеми, които са абсолютно неизбежни. Всеки от отделите при тях и генералните дирекции при нас се опитва да разработи най-добрата система, по която да работи. Тоест тези единици се развиват по различен начин, дивергират. А ние трябва по някакъв начин да контролираме този процес и да го вкараме в необходимото русло. Същото се отнася и до корпоративните услуги, които предлагаме. Защото когато проведахме първата среща с председателя на комисията за смен и с висши служители на комисията, установихме, че когато става дума за централизацията, е необходимо да се осигури равновесие, баланс, особено когато се предлагат корпоративни услуги, въпроса за човешките ресурси, информационната и друга технология, така наречената ИКТ, е, всичко това са неща, които не може да бъде управлявано от центъра, от съответните генерални дирекции, но е необходимо и може да има е, добра координация е, в една такава организация като комисията трябва да има корпоративен дух за службите, които помагат за нашата работа. Ако ми разрешите да кажа още няколко думи, бих искал да помоля за вашата подкрепа по въпроса за регулаторните агенции. Работим с, госпожа Гресли и също и с други колеги от Европейския парламент вече от години по този въпрос. И след големи усилия се споразумяхме за един, по един хоризонтален подход, как да подобрим работата с тези агенции. Имаме сега 49 агенции, 32 от тях са, имат регулаторни функции. Значи, говориме за бюджет от над 700, 700 милиона, над 7000 служители и а, а, значи, трябва да използваме, да се опираме на принципи хоризонтални, по които сме се споразумели. И аз се опитвам да се опирам на тези принципи още от първия ден на своята работа и началото беше в резултат на преговори. Става дума за агенцията СИПОЛ, полицейският колеж в Великобритания. За мен а, а, беше ясно, че полицейските служители а, трябва да се подготвят а, а, там, близко до органа, който се занимава с полицейската дейност и а, а, според мен това беше христоматиен пример какво можем да направим. Можем да спестим а, 15 милиона а, до 2020 година и а, а, да дадем един а, отличен пример за а, бъдещето на агенциите, които имат регулаторни функции. Какво стана? Нито една, нито една, подчертавам, нито една страна членка и подчертавам това пред вашата комисия, нито една страна не подкрепи това предложение. Тоест, предложението нямаше да бъде а, осъществено. И трябва да кажа, че същите страни членки, дори същите а, министри, които критику... често критикуват комисията, заеха съвсем различна позиция, която ставаше за една подобна мярка на економ... за економии. Казвам това само за да ви дам пример как стоят нещата и да ви призова да ми помогнете в моите усилия. Защото дори този ясен христоматиен случай е, се оказа извънредно е, трудно да бъде е, приложен на практика. И сега, ако трябва да се върна към заглавието на нашето изслушване е комисията като администратор, отговорен за управлението и контрола на бюджета, трябва да кажа пред вашата комисия, че разполагаме с необходимия инструментариум, с процедури, с мерки а, а, за контрол, а, за да изпълним нашите задачи. Понякога, като че ли отделяме повече внимание на формалното а, изпълнение, съответствие, отколкото на работата с гражданите. Но как да намерим по-добър баланс, по-добро взаимодействие а, между вас а, и между комисията? Как да работим а, още по-добре с а, Европейската сметна палата? Защото само едно такова тясно взаимодействие ще ни позволи да отправим един много ясен сигнал към нашите, много ясно послание към нашите граждани, че европейският бюджет се изразходва разумно в полза на гражданите. Това не е бюджет на Брюксел или Страсбург. Неговата цел е постигане на определени цели, създаване на работни места и че ние правим всичко възможно да сме сигурни, че средствата, които се отделят, се контролират и се разходват разумно и по предназначение. Благодаря още един път. Благодаря, господин е, заместник-председател на комисията, комисар Шефкович. Е, чухме е, двама отлични лектори и вече доста сме напреднали във времето. Ще дам думата за въпроси и отговори, но ви моля да бъдете кратки. В рамките на около две минути. Първо госпожа Гресле, след това колегата Балчити и след това всички други, които са поискали думата. Много благодаря за изключително интересните изложения и също така за обобщението на всичко, което сме предприели и постигнали през последните години. Направи ми впечатление, че още не сме чули един важен участник в констелацията, именно представител на генералните дирекции. Малко обикаляме като кот колко гореща каша. Интересно ми е какво можете да кажете за взаимоотношенията между комисарите и генералните, генералния секретариат? Мисля, че всеки може да разкаже някаква история. Разбрах, че отговорите на генералния секретариат по силата на решение не трябва да бъдат по-дълги от 25 реда.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 Разбира се, две минути няма да са достатъчни за всичко, което искам да кажа, но имам няколко забележки. Първо, благодаря най-сърдечно на госпожа Гресле. Действително, темата е много интересна и в края на нашия мандат тази дискусия идва тъкмо на време. Едва ли ще мога да се вместя в две минути. Самите ние имаме доста натрупан опит от работата си в Европейския парламент. Други колеги са работили с съвета. Не бих могъл да кажа, че ролята на европейските комисари са такива, каквито трябва да бъдат. Ние сме приели доста мерки, като например механизъм за стабилност. И аз смятам, че трябва да преосмислим ролята на комисарите. Съгласен съм с колегата Гресле във връзка с ролята на генералния секретариат. Смятам, че самите комисари трябва да отговарят за действията си. Мисля, че трябва да преосмислим и системата, по която работят генералните дирекции и генералният секретариат. Ако един генерален директор не бива сменян в продължение на много години, защото така е записано в трудовия му договор, а заплатата му расте всяка година, това от моя гледна точка е проблематично. Съгласен съм и с господин Верхойген. Смятам, че членовете на комисията трябва да имат много повече власт за да следят онова, което се случва в самите генерални дирекции. Смятам, че за бъдеще е, би било много важно да се следи по-отблизо от парламента и да се оценява работата на генералните директори и на комисарите, за да се запознаем ние с успешността и с начина по който те изпълняват задачите си. А по отношение на националните правителства, те също гласуват в колегиум, особено по спорни въпроси. Така че мнозинството решава какво решение ще се вземе. Сега не искам да използвам повече време. Основната ми мисъл е, че трябва да преосмислим въпроса с отчетността, за да избегнем подобни случаи, както този с Олов за бъдеще. Благодаря. Има думата Пал Рюбик. Благодаря. След като се намираме в Комисията по бюджетен контрол, е, искам да попитам как се решава ежедневното разпределение на средства в комисията и какви са взаимоотношенията между комисаря и генералните дирекции и доколко комисарите могат да въздействат върху разпределянето на средства и върху решенията на генералните директори. И във връзка с проверката на държавите членки, дали решеното по време на триалог се изпълнява надлежно от е, комисията и доколко финансовите министри са въвлечени в е, изпълнението на бюджетите. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Е, сега давам думата на господин Верхойген за отговор. Благодаря. Ще се спра първо на въпроса на госпожа Гресле. Този въпрос е изключително важен. През десетте години и половина, които аз прекарах в комисията, ролята на генералния секретариат се промени из основи. Господин Катроя виждаше задачата си изключително в спазването на правилата на колегиалност, т.е. да имаше по-формален подход. Господин Осъливан беше по-ориентиран към ежедневието. Аз в комисията Барозо генералният секретариат беше изцяло политизиран. Така че на практика Генералният секретариат е изпълнителното звено за председателя на комисията. Тоест, унази инстанция, която се грижи за това волята на президента, председателя да бъде разбрана навсякъде и спазва изцяло насоките на председателя на комисията. Това е първо. Това може да бъде на базата на лично доверие, може да бъде и едно изградено взаимоотношение. Но като цяло ролята на генералния секретариат в момента е насочен към а, нарасналата потребност от координация, а, нарастващият обем задачи а, на комисията и всички предизвикателства, свързани с разширението на Европейския съюз. Вътрешната координация на задачите в комисията не е сред любимите задачи на комисията. Водил съм разговори с Романо Проди за това как може една толкова разнородна комисия с толкова много задачи действа последователно, без да разпокъсва политическите решения да взем, например, моя наследник в комисията, господин Оттингер, който получи ресора на европейските, на енергийните въпроси, но допирни точки с енергията имат редица други комисари. Комисарите свързани с различни сектори и никой не изпълнява координационни функции. Така че никой от тях няма а, тази функция. А, функцията се изпълнява от Генералния секретариат. Това е изключително важна задача, защото това е нивото, на което се осигурява политическата последователност. Така че, госпожо Гресле, мога да ви кажа, че голямата част от решенията на комисията а, става без политическото участие на комисията и не може да бъде по друг начин. Има хиляди политически решения на комисията, които се вземат всяка година и се натрупват а, планини от а, искания за процедура за нарушение. Смятате ли, че някой от комисарите е има възможност да ги погледне или да ги прочете? Има стотици формализирани решения, които се вземат без е, участието на политическото ниво, без комисарите. Така че Генералният секретариат е орган, който координира и осъществява последователността на политиките. Затова ролята му е толкова важна. А, по въпроса дали трябва да се противодейства, аз отдавна съм дал това предложение не бива комисията да престава да бъде единен и координиран орган. Има чудесни причини за това, но също така а, има добри аргументи за създаването на отделни ресори с а, отделна политическа и бюджетна отговорност а, на различните политики. Ще отговоря на господин Рубик само по първата част на неговия въпрос, защото нямам опит с втората част. А, каква, какво е влиянието на комисарите върху разпределянето на средствата? Никакво. Като комисар вие нямате абсолютно никаква а, възможност да се намесите в а, възлагане на обществени поръчки, например. И а, слава Богу, че това е така, но господин а, Рубик, а, на четири очи ще ви споделя какво правя, когато а, ми се обади някой с а, неприлично предложение, аз да се намеся в а, вземането на някакво решение за разпределението на средства защото в такива случаи не е достатъчно аз да кажа не, няма да го направя, когато ми се обади някой а, е, а, е, държавен ръководител. Не е достатъчно да кажа нямам право, няма да го направя. Но чисто формално нямам никакъв начин да го направя. Така че тези правомощия са в ръцете на генералните директори. Е, това не непременно им харесва. Аз знам от генералния директор на моята генерална дирекция, че беше доста проблематично вземането на подобни решения, защото той носи лична отговорност. генералният директор трябва да даде декларация, в която поема лична отговорност за неправилно разпределение на средства, например. Това не се харесва на никого. На това място Комисията е значително по-добре организирана от повечето администрации, които познавам. Защото не е възможно политическо въздействие върху вземането на бюджетни решения. Който има дълъг опит в политиката, ще се съгласи с мен, че това е напредък. Благодаря, господин Върховен, господин Шевкович. Благодаря ви. Разбира се, аз смятам, както каза Гюнтер, по отношение на разширяването, но и като се има предвид новите правомощия на председателите, които идват от Лисабонския договор, че това е ясно, ние нямаме отношение към ежедневното разпределение. Освен това, по-широките правомощия дават по-силен тласък за сътрудничество, защото трябва да имаме последователни предложения, т.е. нямаме предложения, които си противопоставят от различните генерални дирекции. Освен това, примерно, препоръката специфична за определена държава не противоречи на официалните политики на главна дирекция Акри и така нататък. Така че тук не става въпрос само за генералния секретариат, който се грижи за тези неща, защото разбира се, ясно е, че координация трябва да има още от началните моменти на едно предложение, що се отнася до политиките, разбира се. Сега по отношение на ролята на генералния секретариат, те заедно с началника на кабинета на председателя организират срещите с съответните комисари. Тези Дискусии, разбира се, са доста трудни и дълги. Опитваме се да изгладим различията и да подготвим колегиума по такъв начин, че да се проведе дебат, за да се постигне компромис или поне един начален дебат по какъв начин бихме искали да оформим тази област на политиката за в бъдещето. Освен това, Генералният секретариат председателства седмичната среща на генералните директори. Там тя уведомява генералните директори за новите решения на колегиума и за новите политически решения. Аз поддържам добра връзка в това отношение, защото се опитвам поне на всеки три месеца да седна на една маса с генералните директори и да кажа по какъв начин колегиума смята да работи с тях и мисля, че като цяло това е много полезно за всички нас. Сега, що се отнася до писмени въпроси, и това беше един от въпросите, който с госпожа Гресли се опитваме да решим от гледна точка на Европейския парламент, но това е много сложен въпрос, що се отнася и до националните парламенти. Има търсене на по-добро качество, по-голяма бързина, по-подробни отговори и се опитваме да намерим начин, по който да изпълним всички тези изисквания. Тази година, ако не бърка много, ще получим над 30 000 въпроса от Европейския парламент. Цифрата расте всяка година. Може да си представите колко е необходимо, за да се преведе това нещо, какви са разходите свързани с административната му обработка. Ето защо определено нямаме не се опитваме да рационализираме по някакъв бюрократичен начин отговор, на който вие имате право. Въпросът е да не се опитаме да не излезем от тези 25 реда. Баланса, който се опитваме да постигнем и насоките, които даваме на нашите служители, е да им кажем по какъв начин обичайно отговаряме. Когато обаче става въпрос за парламентарни въпроси от националните парламенти, тогава трябва да въведем нова система, защото сега имаме два, две процедурни начина. Първо имаме диалог, след това така наречения жълт билет. Въобще ще се наложи да създадем една нова IT система, за да можем да сме сигурни, че проследяваме всички въпроси, отговаряме на време и работим по подобряване на качеството. Но трябва да кажа и то честно, че това изисква много ресурси от страна на комисията, така че трябва да намерим начин да се справяме с тази задача по-ефективно. Не знам каква би било най-доброто решение, за да обработваме въпросите от Европейския парламент. Може би трябва да видим какви са работещите варианти в Бундестага, да речем, някакъв а, таван на броя въпроси от всяка политическа група. Има въпроси, които имат а, за цел единствено да присъстват в статистическите данни. Може би те трябва да бъдат изместени на страни, а истинските политически въпроси да получат своето подходящо място в нашата система, за да можем по-добре да им отговорим. След това господин Белчитис говореше за ролята на комисията в, например, механизма за, Европейски механизъм за стабилност и така нататък. Тези въпроси са много важни и също така много чувствителни. Тук отново научихме урока, че ако не можем да намерим едно общо решение и се възползваме от изкушението да използваме интерправителствен подход и да, из, да викаме странични лица. Това създава много големи проблеми размива се процеса на взимане на решение и е, това, което най-много страда е Европейския съюз, Европейския проект и всички негативни последствия се насочват и то често несправедливо към Европейската комисия. В този случай, струва ми се, отново трябва да се борим с реалността, с кризата, с необходимостта бързо да се взимат решения и се надявам това да бъдат нашите уроци за в бъдеще. По какъв начин можем да подобрим колегиалната околна среда, колегиалната обстановка? Мисля, че това, което ще се очаква повече за в бъдеще е близка работа на групата комисари. Когато аз представях комисията при общите дискусии в съвета, по време на подготовката на един доклад, това беше един от въпросите, който ни беше задат. Колко често има такива срещи, по какъв начин можем по-добре да координираме инструментите, които имаме на разположение за външната си политика. И като се има предвид всичките неща, които са залегнали в нашия дневен ред по отношение на световни въпроси, по отношение на търговските въпроси, мисля, че това определено ще е приоритет за бъдещето на Европейската комисия. Сега, що се отнася до координацията и сътрудничеството между генералните дирекции и въпроса за бюджетите, който беше зададен. Мисля, че в този случай комисията трябва да свикне с новата роля и новите бюджетни задачи, които се появиха в, за комисията след голямото разширението. Изведнъж се видя, че станахме отговорни за голями суми пари и поради тази причина нещата започнаха да се променят. Станахме отговорни пред Европейската сметна палата. Ние също така и вътрешно се преорганизирахме, за да можем да се справим с този много по-голям по своя размер бюджет. В случая с а, моите колеги комисари почти се, ежеседмично се провеждат срещи с генералните директори във връзка с годишните планове за изпълнение, що се отнася до бюджета. Те трябва също така да докладват за неговото изпълнение, ако видят проблем, ако видят нередност. Трябва да бъде съобщена. Имаме и много добра система за вътрешен контрол. Аз съм част от Комисията за вътрешен контрол, който се е председателства от друг мой колега, комисар Шемета ние всички се опитваме да провеждаме редовни срещи имаме политическия поглед върху това, но истината е, че ежедневното разпределение, ежедневното изпълнение на бюджета е вменено на генералните директори, които, аз мога да ви кажа, знаят много добре за тази своя отговорност и правят всичко, което могат, за да изпълняват правилно бюджета и да избегнат всякакви грешки. Благодаря на двамата комисари за техните отговори. Отделихме малко повече време на тази тема, но всичко това бяха важни въпроси, които искахме да обсъдим с вас. Сега предлагам да чуем и четирите оставащи представителя, четирите представения. Много е трудно да се ограничи във времето политик. Първо Искам да благодаря на комисар Верхойген и на комисар Севкович. Каним ги да останат пред нас, но разбираме, ако имат други ангажименти. Благодарим ви за участието в нашето изслушване. You can stay here if you like. You can stay here. Yeah? Okay. Ja, dann darf ich als äh, nächsten Redner. ни оратор е Стефан Бекер от университета в Шпайер. Той ще говори за ролята на средното управление и на генералните директори. Ще се обидам да бъда максимално стегнат и бързо да ви представя своето изложение. Първо обаче искам да ви благодаря за това, че ми позволявате тук да представя нашите заключения за висшето и средното ръководство в Европейската комисия. Въпреки, че ние сме външни лица, които разглеждаме процесите в Европейската комисия, а ние представяме нещата както изглеждат отвътре, т.е. ние ви представяме погледа на средното и висшето ръководство по отношение на това как те виждат въпросите, които разглеждаме днес. Нашите наблюдения се основават на няколко на няколко проучвания, проведени през последните години в Европейската комисия. Може да видите повече в документа, който съм ви представил. Като цяло сме се опитали да ви представим пет тези, в които ви показваме най-вече какво се случва по отношение на ръководството. Първо, административните реформи никога не се случват точно както са предвидени, почти винаги има нежелани и нетърсени резултати. Знаете, че комисията подлежи на интензивни реформи от началото на 2000 година с цел да стане по-ефективна, с цел да се модернизира. Основните неща бяха свързани с стратегическото планиране, финансовата политика и управлението. Те са и въпросите, които разглеждаме днес. Що се отнася до средното и висшето ръководство, въпросът беше да се въведе и да се засили собствената инициатива с съответните необходими контролни мерки. Въпросът е дали това беше постигнато. Първо, за да се изпълни една реформа, тя трябва да бъде подкрепена от хората, които засяга, т.е. служителите на комисията. В самото начало средното висше ръководство бяха настроени много критично, но доста бързо беше преодоляна тяхната неприязан към реформата, особено ако се вземат за сравнение националните администрации. Има обаче още нещо. Нито една реформа не постига всичко, което е било заложено в нея. Можем да кажем, че в комисията голяма част от средното и висшето ръководство се сблъскват с много административна тежест. Разбира се, ясно, че децентрализацията води до нарастване на отговорността и нарастване на отчитането. Въпросът е обаче дали баланса е правилен и така както ние виждаме нещата, всъщност не е директорите се оплакват, че имат много повече административни задачи, много повече бюрократични задължения. Някои от нещата, с които те се занимават, имат просто служебен характер, т.е. те не са свързани с оперативната им дейност, а са просто една допълнителна официална задача. Нека сега говорим малко повече. Ще говорим малко повече за началниците на отдели, Heads of Units когато разгледахме тяхната роля, трябва да разгледаме преди това с какво са се занимавали. И те най-вече са отговаряли за политическите приоритети на комисията и едно време те най-вече са се занимавали за, с, с разработването на политиките. Те са били основните лица в тази задача, защото от една страна са били много близко до самата оперативна а, дейност, от друга страна са били достатъчно високо в иерархията, за да работят с други служби. И сега виждаме, че те са затрупани с все повече и повече управленски задачи, най-вече по отношение на управлението на служителите. От една страна, това означава, че те имат повече власт над своите подчинени, но истината е, че по-голяма част от средното ръководство се чувстват прекалено заети с тези процедури. Ако ги сравним с висшето ръководство, генералните директори и секретарията, всъщност средното ръководство е понесло най-тежка, най-тежко реформата. Виждаме едно отчуждаване между тяхната официална роля, която им е вменена и начина по който те самите се виждат, защото те се виждат като предприемачи в областта на политиката. Трябва да видим по какъв начин тези неща оказват своето влияние и върху Европейската комисия, защото напоследък все повече се поставя под въпрос нейната роля при разработването на политики. Сега, когато говорим за генералните директори и децентрализацията, най-добрият начин да обясним е с една дума – овластяване. През последните 10 години им се дават все повече и повече инструменти да ръководят своите дирекции и отдели независимо, също така имат и повече финансова свобода. Сега те са по-гъвкави при предоставянето на предложения за политика и при разпределението на ресурсите. Това е от официална гледна точка. На практика обаче, мисля, че и колегата вече каза, те не задължително се чувстват овластени и също така не винаги се чувстват комфортно с властта, която им е била дадена. Първо чуваме вече познато твърдение за прекомерно бюрократично натоварване и то за задачи, които не допринасят за работа, просто трябва да бъдат свършени. Висшето ръководство много добре знае че е необходимо да има контролни механизми и процедури, но според тях нещата вече са излезнали извън баланс. Както каза и колегата, за повечето генерални директори този процес е стигнал прекалено далече. Те смятат и твърдят, че много добре знаят за какви рискове става въпрос, но казват, че повечето от тези процедури имат за цел непрекъснато да се избягва риска и ако една от целите на реформата е да се засили собствената инициатива, то тогава това не са добри новини. По отношение на компетенциите, висшето ръководство всъщност е получило най-много, но това може би не е най-добрият резултат за самите тях. Една от другите теми, които днес обсъждахме, е връзката между политическото и административното ниво, между комисаря и генералния директор. Днес чухме че вторите имат огромно влияние. В нашите данни казват, че да, има такива случаи, но не би трябвало да бъде така. Ние виждаме, че в повечето случаи висшето ръководство не работи срещу политическите решения, в повечето случаи то ги подкрепя и трябва да им бъде подчинено. Така виждат своята роля висшите ръководители. От друга страна, обаче, а, това е свързано и с начина по който самите комисари гледат на своята роля. Някои са в активен диалог с своя ресор непрекъснато, докато други са относително пасивни. И във втория случай, вижте, ръководство има много повече власт, но това е решение на комисаря, така че това не е свързано с едно официално решение, а по-скоро с едно неофициално вменяване и делегиране на отговорност. голяма част са доволни от начина по който се работят заедно административното и политическото ниво, но аз бих казал, че това е нормално, ако разгледаме, например, отделните държави членки. И може да се зададе въпрос за сътрудничеството и координацията между отделните служби. И днес вече чухме, че комисията вероятно е твърде фрагментирана и че е трудно да се осъществи координация между различните служби. Нашите данни потвърждават тези резултати. Средното и висшето ръководство като цяло гледат на координацията вътре в своите звена като на ефективна, дори в самите отдели. Дори между самите отдели, извинявайте, сътрудничество се вижда като нещо, което също е относително добро, така че не е толкова а, а, тежка нещата. Също така не видяхме варианта, в който имаме отделно мислене. Искам да кажа, че като цяло всички знаят и а, имат лоялност към своята, към своят отдел, но те знаят, че принадлежат към една по-голяма институция, така че това ам, отцепническо мислене не е толкова разпространено и всъщност а, няма такива фрапиращи случаи в комисията. Възоснова на нашите наблюдения предлагаме следните неща. Първо, всички инструменти, които са въведени в а, реформата, трябва да се види дали всъщност на практика работят, защото има някои, които просто имат формалистичен характер и имат малък резултат. Второто нещо е, ръководството смята, че е под доста бюрократичен натиск и също така не трябва да се подценява ролята им в развитието на политиката. Вижте ръководство, както казах, имат доста отговорности по отношение на финансовото управление и ние смятаме, че сме малко прекалили с тази реформа и с тази отговорност и има риск от а, злоупотреби. Необходими са ни начини за сътрудничество. Знам колко трудно може да бъде това. Като цяло координацията не е толкова лоша, колкото някои хора смятат, но като цяло тя не е ефективна. Това биха били нашите пет основни наблюдения по отношение на ролята на средното и висшето ръководство и аз оставам на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря. Благодаря много, господин Бекер за вашето наистина стегнато представяне. Малко по-късно ще го обсъдим. И сега давам думата на Кристиано Себастияни, председател на Централния комитет по персонала на Европейската комисия. Той ще говори за централизацията, успехи и недостатъци, какво донесе децентрализацията от гледна точка на служителите. Господин Себастиани, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за бюджетен контрол, за поканата. Не съм единственият от генералните директори, които се занимават с реформата. Списъкът е много дълъг. Ще се опитам да направя равносметка за това, което сме извършили през последните години е, за да може да подобрим е, положението. Но в никакъв случай не трябва да е, забравя да благодаря на парламента, на вашата комисия за критичните забележки и за работата ви в преговорите по реформата, които така положиха основите на работата ни по администрацията. Но си, les, introductions que vous avez Работихме по конфликта на интереси и особено за щетите, които всичко това нанася на служителите на Европейската комисия. Значи в началото, началото на реформата не беше анализ на ефективността и как тя да бъде подобрена, а един опит да си дадем сметка. Значи, ударението беше върху отговорността, а не под отчетността. Изходихме от факта, че не е възможно всичко да бъде овладяно. И а, е, всеки генерален директор беше е, решено, е отговаря за своята дирекция и е, не за останалите. В отговор на въпроса на госпожа Креслер защо да работят генералната дирекция, така че не може да се смята едва ли не, че това е работят в една и същата институция, толкова е тяхната работа не е достатъчно добре координирана. А, значи, централизацията на е, политиката по информацията беше направена и ние сме внесли своят положителен принос в това отношение. ако констатациите на комисията Сантер бяха, че е необходима децентрализация и необходимо е по-добра координация на централно ниво. Ние установихме какъв е отговорът на този проблем и, и този е, подход е, въздейства и върху начина по който всеки вижда своята работа. Това беше дума за самоличността на комисията. Онези, които искат да работят в тази администрация, трябва да отговаря за своята работа, за своите грешки и да се съобразява с определени правила. Трябва да има трябва да има една абсолютна лоялност, лоялност на наемника, ако мога така да кажа, спрямо организацията. Както каза господин Ферхоген, не може да има мегаломани функционери, които смятат, че едва ли не се представлява цялата комисия. Анализа за това как напредват в службата си различните служители е много важен. Той показва, че те трябва да имат виждане за единност, единството на администрацията. Като а не, а не са, а, че те в никакъв случай не трябва да мислят, че работят в отделни силози, които са клетки, които са изолирани една от друга. А, Разбира се, съществува един рефлекс за отказ от сътрудничество, отказ от това, което се иска от отдел човешки ресурси, отказ от това, което иска, иска ръководството на комисията, защото всеки смята, че неговата работа е най-важна. Децентрализацията по отношение на изпълнителните агенции е същото, плод на същият рефлекс. Изостават се, освобождават се от служителите от задачите, за които вече смятат, че не отговарят. Спомням се, че заедно с господин Калас бяхме на посещение в една агенция и там той каза, ако аз трябваше да, ако трябваше аз да отговарям за, тези, за тези покупки, дали да бъдат купени автомобили или нещо друго, решението ми ще, ще бъде различно. Не искам да пародирам, да, да, да, да, да приличам на онези, които хвалят само своята, <coughs> само своята служба. Но смятам, че сега сме въвели много по-ясни правила за служителите на агенциите, хармонизирали сме, уеднаквили сме правилата, имаме регистър за изпълнението на статута и мислим, че комисията е успяла сега, а, че не е добре да се отделяме от всички тези звена, които, които като че ли не са част от комисията, по-добре е да се върнем към централизацията по отношение на тях. Например, в сектор научни изследвания, където имаме изпълнителни агенции, които до сега работиха съвсем автономно, сега, по решение на комисията, на господин Шевкович и Левандовски, има проект, в който съществуват абсолютно положителни идеи, за да има централна служба за одит, централна служба за ИКТ, централна служба, информационна служба. И това е, да, защото и, и, е, иначе е, ще е много трудно да се оправиме в различното тълкуване на прилагането на различните правила. Първият въпрос, който ни бе изпратен, защо различните е, е, генерални дирекции вършат тъкмо противното на това, което искате от нас, не питат е, служителите на а, агенциите но а, ръководният комитет, пилотният комитет а, ще осигури а, промененето, цялостното променене на подхода. А, и надявам се в правилната посока. А, и сега, ако говорим и за агенциите с регулаторни функции, там е необходимо а, а, координиране с работата на представителите на комисията. А, а, много пъти изпращаме специалисти, които са специалисти в своята област, обаче не знаят нищо за това как да управляват работата на персонала. И ако комисията именно тук трябва да по-ефективно да участва в работата на агенциите. И там, където има право на вето, то трябва абсолютно да се използва, за да се вземат правилните решения, когато става дума за лица, които нямат достатъчно умения и нямат неразбиране за дейността на другите части на администрацията. И наша цел е да подкрепяме и насърчаваме този процес, тъй като всички ние искаме да служим на Европейския съюз. Ние не сме собственици на една или друга генерална дирекция, на някакъв сектор от администрацията. Всичко, всичко това трябва да работи за по-доброто цялостно функциониране на администрацията и в никакъв случай не трябва да изпадаме в дребнави спорове, кой ще бъде по-голям началник. Не сме в средните векове, ние сме граждани, които много добре знаят каква е цената на един хляб или на един а, литър мляко. А, и ние съществуваме в една институция, а не сме отделни лица. Ние сме горди, че работиме заедно за тази институция. Благодаря още един път на Комисията по бюджетен контрол за вашата работа. Благодаря за вашата бдителност. Ние всички искаме да работим в институция, която е способна да се променя и не се противопоставя на критиката. Независимо от това, че критиката някой път е конструктивна, друг път не съвсем, но в целта е винаги подобряване на работата на институциите. merci beaucoup, monsieur Sébastien. Благодаря, господин Себастиани. Благодаря за това представане от гледната точка на служителите. Вие говорихте за децентрализацията и дали тя трябва да бъде върната назад. И тук е много уместно да се обърнем към следващият ни лектор Анхрит Виле от университета в Лайден. Тя ще говори за различните видове договорености за отчетността и за ефективният поглед на Европейския парламент. Panel, which... Добре дошла, госпожа Виле. Говорим за начина по който нещата се случват по отношение на децентрализацията. Става въпрос за какви са последствията на децентрализацията за възможността на Европейския парламент да наблюдава ефективно и да упражнява контрол върху служителите на ръководни постове. И така ще се опитам да ви дам думата за вашата презентация. Дали техниката работи, май все още има някакви проблеми. If you like. Yeah, I think there are. Mm-hmm. Oh, there, there. Mm-hmm. Има проблем с микрофона. Okay, welcome and the floor is yours. И така казва председателя, добре дошла, давам ви думата. Дали можем да разрешим техническите проблеми с а, презентацията на екрана? Ако не, казва дамата, можете да гледате брошурите пред вас, там също са изпечатани. Благодаря за това, че ме поканихте на настоящето изслушване. Аз разбирам задачата си тук доста тясно да се фокусирам върху финансовата отчетност вътре в комисията. Докладчикцата ме помоли да бъда малко по-широка, възоснова на изводите от проучването, което аз направих и публикувах това, това лято в Оксфордското издателство. Извинявам се, Имам проблем с гласа си, имам увреждане на гласните струни, затова понякога моя глас трепери и звучи много емоционално, но освен, че съм много щастлива, че ме поканите тук, всъщност не би трябвало гласа ми да трепери заради емоциите. Ще се опитам да говоря спокойно. Първо ще кажа нещо по отношение на отчетността, защото си мислех, че това е темата, по която ще се наложи аз да говоря. Думата отчетност се използва напоследък много често, особено с риторични цели. И така, преди да продължа, искам да дам едно кратко определение – Идеята, е, че някой трябва да се отчита, това означава, че служителите трябва да предоставят информация, да обяснят и оправдаят начина по който са използвали своите правомощия и ако е необходимо да санкционират. Това означава, че когато имаме отчетност, трябва да имаме четири елемента. Първо, лице или институция, която трябва да се отчита, област на правомощия или на отговорности – Съществуването на форум за отчетност, това може да бъде, например, Европейския парламент, може да бъде административен, правен форум, т.е. на кого трябва да се отчита и правото на този форум да бъде информиран, да вземе решение и после да санкционира. Ако трябва да оценим отчетността, можем да превърнем тези неща в въпроси. Кой трябва да се отчита за какво, на кого и по какъв начин? Често отчетността означава, че от служителите се очаква да действат в предвиждане на тази отчетност. Но също така имаме и процедури, които последват контролните мерки, така наречените експост процедури. В Европейската комисия, възоснова на проучването, което аз публикувах, ние виждаме доста нови договорености по отношение, разпоредби относно отчетността, които са включени в работата на комисията. Това стана вследствие на работа на комисията Сантер. Те послужиха за катализатор и това означава, че няколко вътрешни административни реформи бяха започнати, които промениха комисията. Същевременно обаче Става въпрос и за една политическа отчетност, разпоредби за такава политическа отчетност, които също промениха в начина по който функционира комисията. Тук няма предвид само административните реформи, но също така и различните разпоредби относно политическата отчетност. Всички те бяха много важни за модернизацията на тази структура за отчетността може да видите, че се увеличиха правомощта на председателя, работата с политически насоки, различни кодекси за етично поведение. Освен това, вътрешно в администрацията имаме стратегическо програмиране, нови цикли, също така имаме система за отчетност. И всички тези неща бяха едни от основните причини за промяната в комисията, що се отнася до нейната оперативна дейност. Имаме преместване на отчетността и то върви не само по отношение на вътрешните промени, но става въпрос и за външни промени. Мога да кажа, че от външна гледна точка Европейския парламент е разширил своя експост контрол върху комисията и това беше и ексанте контрол. Също и това беше много важно за начинът по който работи комисията и също времено виждаме нарастваща роля на Европейската сметна плата, Европейския омбудсман, ОЛАФ. Всички тези неща дадоха тласък на, на разпоредбите относно от честността. Сега имаше ограничения ексант и експост по отношение на контрола и отчетността в комисията. Тези неща обаче доведоха до модернизиране на отчетността, също така нормализираха начина по който в комисията си сътрудничат политическото и административното ниво. Малко по-късно ще се върна на тази тема. Ще се фокусирам върху финансовата отчетност вътре в комисията – няма да навлизам в подробности тук в този Депозитив мога да кажа само обаче, че финансовата отчетност не е резултат само от една реформа, напротив, тя е резултат от пакет реформи. И в комисията виждаме по какъв начин така наречените реформи Кинек доведоха до по-децентрализирано финансово управление и контрол на отговорността на ниво служби. Също така се подобри информираността на средното и висшето ръководство за разумното финансово управление и се зададе стандарта за финансовото управление. Всички тези неща бяха свързани и с създаването на вътрешна служба по одита, създаване на капацитет за това. Това работи на ниво комисия, както на ниво отделен, отделно звено. Тази служба трябва да предостави професионална помощ, а мерките имат за цел да гарантират трансфер на определени чувствителни работни места. Всички тези реформи дойдоха като пакет и бяха част от по-големия пакет за политически реформи, свързани с измененията на договора. И така, накратко, нека оценим по какъв начин изглежда <clears throat> системата за финансова отчетност в Европейската комисия. Сега е много по-ясно, отколкото преди 10 години, кой отговаря за финансовото управление вменяването на отговорност означава, че висшето ръководство вече трябва да бъде активно, за да може да гарантира, че в тяхното звено няма финансов риск. Виждаме, че се набляга върху отделната отговорност на генералните директори и това също води до нови идеи по отношение на отговорността. Висшето ръководство трябва да се фокусира върху последствията, които са свързани с изпълнението на техните задължения. Сега, ако разгледаме как се случват нещата, имаме инструмента, който е годишния, план за де... годишния отчет за дейността. Всеки един генерален директор трябва да се отчете за управлението на своите ресурси. Имаме и така наречените декларации – Също така имаме и така наречените флагове, в които могат да бъдат впишени резервите, които има съответния генерален директор по отношение на определени рискове. Ще се наложи да отпия водата си, защото, за съжаление, гласа ми изневерява. И сега за какво? Ако видим за какво, виждаме, че има ясно разпределение – по отношение на политическата и административна отговорност. Това следва от а, разпоредбите относно политическата отчетност и разпоредбите относно административната отчетност. Комисарите и генералните директори имат съответните области, за които отговарят. До известна степен тези области се припокриват. Това става ясно от фигурата на екрана. Начинът по който обаче изглежда фигурата, също така става, от, от нея става ясно, че имаме известно припокриване, което обаче може би е неизбежно в този тип изпълнителна власт, какъвто представлява комисията. Освен това, много повече от преди имаме ясно разграничаване и разделяне на различните видове отговорности между комисарите, отговорниците за политиката и висшето ръководство, т.е. генералните директори. Сигурно е, че това е свързано с по-силната роля на Европейския парламент. Имам предвид по отношение на законодателните и бюджетни правомощия. комисарите имат политическа отговорност, която е свързана, която също така е и част от а, веригата на политическа отговорност, в която влизат и генералните директори. Какво е важно по отношение за, нормализа... за модернизацията на тази структура? Важно е да имаме не само нови форми и нови процедури, нови санкции и нови стандарти, но също така е важно да има политическа воля от страна на парламента, който да засили своя контрол върху законодателната част. Тоест, законодателството е част от процесите в Европейската комисия, при който има по-ясно разграничение между политическата отговор... отговорност и отчетност и административната отчетност. време имаме имаме едно иерархично взаимоотношение между политическия модел и административния модел и така и трябва да бъде. Това е нормалния модел, защото обществените администрации при тях можем да направим препратка към Макс Вебер, който е направил разграничение на труда между политическата класа и административните среди. И това, което можем да видим в еволюцията на Европейската комисия е, че тя се доближава все повече и повече до модела на Вебер, така както той го е определил. В този модел виждаме една засилена роля на парламента като форум за отчетност. Ето защо аз казвам, че тук не става въпрос само за вътрешните административни реформи, които са важни за изграждане на капацитета на Европейския парламент да упражнява контрол върху изпълнителната власт, напротив, и реформите в договорите през последните няколко години са засилили този капацитет, тези правомощия на Европейския парламент и също така вътрешния начин, по който работи комисията. Виждаме засилен политически контрол в комисията и това става ясно, като се види ролята на председателя, ролята на генералния секретар. Вижда се също така и ролята на политическите насоки, които са за период от 5 години. И виждаме по какъв начин вече имаме по-добра отчетност. Деполитизацията на административна част е всъщност резултат от административната реформа. Набляга се повече на професионализма, на разграничението и определенето на задълженията. Освен това, процедурата за наемане вече е до голяма степен деполитизирана. Не сме говорили за националността, но денационализацията на Европейската комисия е много важна по отношение на деполитизацията на административното ниво. Това доведе до ясно разграничение между политическите и административните среди. Като видим как изглеждат тези две нива, можем да кажем, аз мога да кажа, че има две тенденции. Първо, разделяне. Имам предвид разделяне по отношение на отговорностите, по отношение на наемането на политическо ниво комисарите стават все повече и повече политически настроени. Също така те са политици, ако разгледаме е, тяхния предишен опит. Същевременно обаче администраторите на висши постове стават все по-деполитизирани. Това е валидно освен за тези две области и за очакванията, които всеки има от ролята си. Това, което се очаква от един комисар, е той да има политическа роля. Това чухме и по време на настоящото изслушване. А това, което се очаква от ролята на един виш ръководен кадър, е да бъде ръководител, да бъде управител. И какво се случва вследствие на това разделение, имаме иерархически взаимоотношения. Имаме ясната идея, че политическото ниво е водещото, че те са началниците. Работим с две групи. Више ръководство в администрацията и политически и политическа група. Тези две групи работят заедно, допълват се, но в крайна сметка имаме една яснота, че комисарите, политическото ниво са началниците. Нещата са двояки, но в крайна сметка съществува концепцията, идеята за иерархия. Част от тази модернизирана структура за отчетност води до това, че а, комисията все повече и повече а, изглежда като една национална изпълнителна власт. Мисля, че процесите, които виждаме вътре в комисията и извън комисията, биха били лесно сравними с това, което виждаме на национално ниво. Имаме все повече засилена отчетност, политическа и административна което води до едно изпълнително власт, която изглежда все по- и повече така както изглеждат изпълнителните агенции, изпълнителните власти на национално ниво. И така, искам да заключа, че това, което ни е необходимо, разбира се, е ясно е, че отчетността ще остане под въпрос, но ни трябва една по-голям, по-добър баланс по отношение на тежеста и ползите от отчетността. Виждаме също така, че имаме различни механизми за освобождаване от отговорност, които са намалили, които са намалили прозрачността. Чух много пъти думата опростяване. Това може би може да бъде решението по отношение на претоварването на някои от тежестите, свързани с отчетността. Другия въпрос, разбира се, е организацията на многото нива на отчетност. Това всъщност ще реши проблема с една глава много ръце. В този случай имаме споделено управление и отчетността и отговорността на комисията не може да излезе извън рамките на тази институция. Отчетността трябва да продължи да бъде обект на изследване. В заключение, Мисля, че съм положително настроена по отношение на начина по който нещата се развиват в Европейската комисия, разпоредбите относно отчетността и прозрачността. Институционалните промени се случват доста бавно. Те не са нещо, което може да бъде само и единствено наложено с официални разпоредби. Виждаме, че тези процеси за промяна, за нормализация търпят интерпретация по отношение на официалните разпоредби, които трябва да бъдат разгледани, проучени и изпробвани. Може да се каже, че последните 10 години доведоха до голямо подобряване на отчетността вътре в комисията и е, между комисията и други органи. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Виле, сега ще помоля Хюсейн Касим от университета в Източна Англия да започне своята презентация. Надявам се, че техниката ще ни подпомогне. С него ще осъществиме видеоконферентна връзка. Здравейте, господин Касим. Okay, I hope.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 Заглавието е ролята на председателя на генералния секретар на комисията и осъществяване на политики от страна на комисията. Um, um, um, secretary General. Um, essentially, I've got four observations that I'd like to make. Um, the first is that the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 Thank you very much, Благодаря ви, професор Касим. При вас явно е посред нощ. И така, искам да ви благодарим за това, че ни направихте това представяне. Качеството на звука не беше съвсем отлично, но ми се струва, че всички ясно разбрахме основната ви идея. Сега започвам дискусията. Имаме ли някакви въпроси? Може би можем да структурираме нещата. Необходимо ли е да задаваме въпроси на господин Касим? Т.е. тези от вас, които имат въпроси към господин Касим, могат да ги зададат сега. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Звука, който получавам, обаче е много ниско качество. а, а, сравнява се президентския модел с а, колегиална система. Какво значи всъщност колегиалност? Как може да укрепим колегиалния подход? Благодаря. Можете ли веднага да отговорите?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 когато хората виждат, че една система работи без тяхната намеса, обикновено я оставят да си работи. Безпокоя се, че не всеки поема своите отговорности. Какво мислите за това?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 благодаря, господин председател. За съжаление, качеството на звука за преводачите е много лошо. Сега се подобри, когато се включиха микрофоните от залата. Действително, дискусията е изключително интересна и аз благодаря за тази инициатива Благодаря за възможността да говорим за една бърза и лесно осъществима реформа. Господин Себастиан и днес сутринта се сегна много интересни въпроси в областта на средните управленски кадри. Беше споменато, че най-големият проблем е свързан с генералните директори – генералните дирекции не са личното владение на генералните директори. Очевидно този проблем действително съществува. Беше ни представен един подробен интересен анализ на средните управленски постове и стана ясно, че липсва координация и средствата не винаги се изразходват ефективно. трябва да се обърнем към тези проблеми за в бъдеще, за да ги разрешим. Госпожа Виле говори за отчетността и слабостите в тази сфера. Трябва да подчертаем, че днес назначаването на висшите постове е по-малко политизирано. Какво е нашето отношение е друг въпрос, но трябва да приемем, че реформите на институциите са много сложни и бавни. А дали ще се подобрят контрола и баланса чрез повече власт и повече правомощия, които сега са в ръцете на парламента, предстои да видим. За сега трябва да определим основите на реформите на най-важните европейски институции – реформите в рамките на комисията и в нейните генерални дирекции трябва да бъдат ускорени. Аз мятам, че е необходим един ранков закон, в който да се определят основните параметри на провеждането на тази реформа, които да са опорните точки може би трябва на всеки две години да се прави междинна оценка за напредъка на реформата. Ние би трябвало да проверяваме резултатите и да напредваме в основа на тези резултати. Благодаря. Сега давам думата на колегата Савами. Uh, Благодаря, господин председател. Имам въпрос към господин Бекер към неговото много добре представено избито сбито представяне за ролята на средното управление генералните директори. Искам да попитам следното. Как тези структурни реформи според вас ще се отразят на бюрокрацията, на и на ефективността на комисията. Може би няма да имате много точен отговор за това, но, би ми било интересно да чуя вашият анализ на тези два въпроса. И е, нещо повече. Какво мислите, че трябва да направим във връзка с това? Благодаря. Благодаря на колегата Саваме. Давам думата на госпожа Гресле и Жан-Пьер Оди. Имам два въпроса, всъщност към всички, ако можете да кажете своето мнение. Какво бихте ни посъветвали? Какво трябва да направим, за да подкрепим колежи на комисарите? Защото имаме основание за тревога. Втори въпрос, свързан с представенето на господин Бекер, именно с таблиците номер 3, 4 и 5 в неговото представяне. А, значи ние сигурно трябва да се самоубием, гледайки тези неща всички задължения, които сме прехвърлили на администрацията от годишния отчет за дейността до одитите. Две трети от ръководния персонал твърдят, че всички тези мерки не са подобрили качеството на работата. И за това Имам въпрос към госпожа Виле. Ако всички тези инструменти, свързани с отчетността, толкова зле се приемат от хората, с които работят с тях, а, как си обяснявате тази лоша оценка на всички новоразработени документи? А, във връзка с а, таблица Смятам, че всички ние трябва да се обърнем към този проблем, а именно консултациите между отделните служби. Това е важен инструмент за осъществяване на последователност на политики. Но тези консултации са доста лошо оценени, както от средното, така и от висшето управленско ниво. И има много хора, които нямат мнение. Така че мълцинство са хората, които смятат тези инструменти за успешни. Какво да правим сега с тези инструменти? Как да осъществим последователност? Как да доразвием тези инструменти? Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че организирахте тази дискусия с нашите докладчици. Благодаря на специалистите, които а, изложиха темите. А, и нещо за качеството на видеоконференцията. Смятам, че институция като нашата би могла да организира видеоконференция с по-добро качество, за да може е, да имаме и превод. А това, което, на което станахме свидетели, не беше на ниво. Сега по същество. Става дума, стана дума за служителите на европейските институции. Аз винаги лично съм смятал, че винаги, когато администрацията е поемала а, правомощия, а това е било поради липса на достатъчно политическо решение относно публичните институции. Затова човек се пита дали в някои случаи а, не политиците, а парламента, правителствата и прочие са отворили възможност на администраторите да действат. Става дума за отрицателна тенденция, която не е нито критикувана, нито прекратена от Европейската комисия. Защо не го е направил парламента, например? Това е въпрос, който е, ще бъде обсъждан по време на европейските избори. Говорим за управление вече от 10 години. Значи от 2004 до 2014 година и има от тогава до сега редица нови елементи. 13 нови страни членки, въвеждането на общата валута, еврото, провалът на Лисабонската стратегия. А защо се провали Лисабонската стратегия? Ами защото Европейският съюз не работеше ръка за ръка с страните членки. Провалът на референдума от 2005 година за конституционния договор, много пъти съм казвал на французите, ако става такъв беше резултата, то не беше само в Холандия и в Франция, Нидерландия и в Франция. Много други страни бяха на ръба на същия резултат. И Европейския съюз се задъхва в момента за изключителните правомощия. Имаме доклада на Сметната палата, знаеме, че изключителното правомощие не работи, защото националните администрации а, играят своята роля. Колко време ни трябва, за да създадем митнически съюз с европейски, с европейски служители? Обаче, е, разбира се, страните членки не искат да оставят тези митнически правомощия в сръцете на Европейския съюз и докато това е така, винаги ще е, има бъркотия. Сега за съвместното управление, с това ще приключа. Бих искал да чуя мнението на присъстващите специалисти. Мисля, че съвместното управление също се задъхва. Вече продължаваме с това разпределение на средствата по страни членки, и, а страните искат да кажат като британците, искам си парите обратно. Крайно време е ръководителите на правителствата и другите участници на националните представители на страните членки да възприемат един по-европейски подход – по отношение на връщането а, на фондовете. Мисля, че трябва да се откажем от сегашната система. В страните членки са необходими а, бюра за финансово управление на финансовите средства на а, Съюза, а, за да може да вървиме към Европейски съюз, без да засягаме суверенитета на страните членки, без да а, засягаме техните правомощия. Защото Знаете колко трудно е да се намери баланса между националните правомощия и европейските. А, но а, трябва чрез своята, а, своите служители, своята публична администрация, Европейския съюз, а, да а, поеме своята роля в управлението, наред с националните а, органи. И, а, а, защото а, а, не е, е, може да смята, че Европейският съюз е орган на страните членки, а не обратното страните членки да са, пред, е, да са представители или, или органи на Европейския съюз. Нека се вслушаме в това, което ни казват гражданите. Такава денационализация е предвидена в самия Лисабонски договор. но но финландците, например, ни казаха, ако нямаме е, комисар в Европейската комисия, няма да е, подложим на всеобщо гласуване е, договора. Значи по някакъв начин трябва да намериме средния път, като примерим е, амбициите и желанията на страните членки и Европейския съюз. Колкото и до бюджета, ви предлагам е, поне да проучите въпросът е, дали е възможно отпадането на съвместното управление на средствата. Благодаря. Ако няма други. Благодаря. Сега няма други желащи да се изкажат. Аз искам също да засегна някои въпроси. В отделните представения разбрахме, че от една страна на европейско ниво, в рамките на Европейската комисия през последните години се е създала една култура на управление, европейска. От една страна тя се възникнала спонтанно, но също така има и разпоредби в хода на разширяването на Европейския съюз. Състава на Европейската комисия е бил попълнен с кадри от съответните държави и всеки нов служител на комисията и привнесе част от административната култура на своята държава. Така че тук можем да се попитаме какво е разбирането за администрация на европейско ниво, при положение, че имаме различни традиции. Например, в моята родина Германия ние сме изключително силно възпитани в духа на компетентността по същество, експертните знания и сменящи се политици. В Америка културата е изцяло противоположно, защото големи части от администрацията се сменят заедно с политическото ръководство и политическата ориентация на служителите е много по-голяма. Тоест, там няма такова разбиране за експертна администрация, която е независима от политическата власт. В изказванията на двамата комисари стана въпрос за това че политическото управление понякога е трудно, ако администрацията има развит собствен модел на работа. А точно обратното е желателно. Не смятам, че гражданите биха предпочели бюрократи и служители да поставят да задават политическите цели, а не унези, които са избрани от народа и носят изцяло отговорност и отчетност. Така че политическата отговорност на администрацията а, трябва да бъде ограничена а, когато говорим за отчетността на политическите лидери пред а, народа, пред а, суверена, поне на теория, това е другата страна на медала. И тази връзка имам въпрос към господин Бекер. Засегнахте въпроса за децентрализацията. Вие сте проучвали този въпрос децентрализираната отговорност към ресурсите и целите свързани с, с данъците са сред новите цели на администрацията. Тези цели отчасти бяха реализирани в рамките на Европейския съюз. Вие сте установили потребност от известна степен на координираност. Искам да ви помоля още веднъж да коментирате. Вие не поставяте под въпрос децентрализацията като цяло, а смятате, че координацията трябва да е по-добра. бихте ли ни дали някаква насока? А, насоката е а, управление, което се поставя над целите или управление, което се основава на начина на работа на постиженията. Искам да благодарим на всички наши лектори и предлагам да дадем думата в поредността на техните изказвания. Първо на господин Бекер, Себастияни, госпожа Виле и господин Касим. Благодаря. Ще отговоря на немски и ще подходя хронологично. Първият въпрос беше от господин Цавами. Баланса между бюрократизацията и ефективността, предизвикани от реформата. Интересно е какво се разбира под бюрократизация, защото, например, с плановете за управление се внася повече яснота. И а, а, тук а, висшето и средното управление твърдят, че имат повече яснота в ежедневната си работа. От друга страна, можем да прекалим с формалните изисквания а, и в тази връзка разговарях с. А, ръководителите на отдели за новата политика към персонала, свързана с повече очаквания за постижение. Разбира се, че тези постижения трябва да са измерими и а, директорите на отдели са въвлечени в тази функция, а това а, означава малко повече задачи и отговорности тях, отколкото простите разговори с сътрудниците. Ние разговаряхме а, много за необходимостта от повече яснота. Сега а, имаме малко повече бюрократия, отколкото е било обязателно необходимо. А, искам да кажа, че в таблиците вие виждате едни осреднени стойности. Разбира се, че те са различни в зависимост от отдела, където работят хората. И тази много критична позиция във връзка с инструментите и с липсата на координация. Трябва да бъде малко така релативирана, защото обикновено хората са скептични към нововъведения, така че трябва и в този случай критичната им позиция да я разгледаме малко по-относително. Госпожа Гресле спомена инструментите и а, това, че на човек му се изправя косата, а, когато видим как те се приемат и а, отговора на въпроса дали те облегчават а, ежедневната работа, отново трябва да имаме предвид, че много различни хора на различни позиции са отговорили на този въпрос и трябва да бъдем внимателни към резултатите. Тоест не бива да ги приемаме едно към едно, като обратна връзка. принципно често пъти промените се приемат като допълнителна административна процедура, която е извън ежедневната работа. Това въжи за новите изисквания към докладването. Но плановете за управление се приемат добре от генералните директори, защото те изясняват приоритетите и дневния ред на работата. Същото въжи и за въпроса за координацията. Винаги трябва да разглеждаме как тя се вписва в постигането на целите на определена генерална дирекция или пък на комисарите. Благодаря. Сега да на господин Себастиан. Себастияни. Паскина, qu'il n'en ще не пеке конфирме ще е, потвърдя анализът, който, който чухме за ролята на шефът на звено след е, реформата и за разпределението на отговорностите. Тъй като а, е, а, ние а, прекъснахме връзката а, между а, координацията и а, правомощията правомощията на ръководителя. Абсолютно всичко беше концентрирано в, в човешките ресурси. Така че днес е, ръководителя губи време за най-различни е, въпроси, не му остава време за съществото на работата. И това е в условията на липса на координация с централата по отношение на, по отношение на административните процедури. Отпуските, например, би могло да се въведе централна система, да не трябва всяка генерална дирекция да прави свое собствено тълкуване на правилника по този въпрос. Това са правомощия, които трябва отново да бъдат централизирани колкото до кариерата на служителя, свързан с политическа организация или пък свързан с един и друг комисар. В институциите, като че ли има една скрита система, тя проличава, когато приключва един политически мандат и със съжаление винаги присъстваме на така наречените парашутисти. Нещо, което дестабилизира системата и което а, води до а, мисленето, че за да направите кариера, а, трябва някой да намерите някой началник, който да ви цени, а не обязателно да бъдат отчетени вашите възможности. Така по отношение на консултациите. Това, което в момента се прави за децентрализацията, е абсолютно перфектен пример. Целите служби са малко прекалено. Имаме три централни служби. Генералният директор, генералният директор на администрацията и служба човешки ресурси. Значи, имаме двама комисари, двама заместник председатели, като господин Левандовски, и те дават общите рамки в рамките на институцията за прилагането на тази програма. И в този контекст възнамеряваме да създадем пет централни служби и една пилотна група, в която тези служби ще бъдат представени и която ще взима своите решения с мнозинство ако, ако се успее този проект, това несъмнено ще помогне на всички служители да се чувстват част от институцията. И ще намали разликите, които се стоят в момента, защото в момента това, което ни липсва е възможност за посредничество, за преодоляване на различните сътрудничества, с различните служби. Само на централно ниво а, а, може да бъдат защитени а, общите интереси а, и да бъдат преодолени, а, да бъде преодолян секторният шовинизъм. по този, това ще позволи а, на гражданите да имат а, събеседник, в който могат да, имат да имат доверие и всеки функционер а, а, няма да се чувства изключителна а, собственост на временната административна структура, към която принадлежи, временно принадлежи. А, и това е в тази посока, ако вървиме, мисля, че вървим в правилна посока и тя ще помогне на, за институционното изграждане на европейските институции. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Виля, ако искате да вземате думата ако има въпроси към вас. Ако искате да направите едно изявление за заключителния кръг от коментари, госпожа Виле. Да, може би някои неща, които не се появиха, като например колегиалността. Това е различен въпрос в а, комисия, в която имаме 27, вече 28 държави членки и комисарите им. Тя също така е важна и с, по отношение на децентрализацията. Това е свързано с начина по който се практикува колегиалността. Колегиалността всъщност до известна степен се модернизира, защото имаме едни политически прогнози, насоки за следващите 5 години, които са от изключително значение за комисията. Те трябва да ги представят на края на петте години. Ето защо председателят става по-значима фигура в срещите на колегиума. Това означава, че трябва да приемем идеята за различна колегиалност. Колегиалността се практикува повече по отношение на работния поток, отколкото на ниво кабинет малко странно е, че говорим за администрацията, за политическото ниво, но на кабинетно ниво има много координация на политики и също така практикуване на принципа на колегиалност. Ако виждаме проблем с демокрацията, с липсата на отчетност, то тогава бих казала, че нивото на кабинета е едно от нещата, при което можем да видим подобрение и може да се подобри и прозрачността. Ето едно още нещо, което се появи – денационализацията. Мисля, че териториалният принцип в комисията също така отказването от принципа на парашутизма стават все по- по-важни в комисията. Към този момент можем да кажем, че кабинетите и висшето ръководство в администрацията стават много по-международни по своя характер. Това не означава, че представителство на политическото ниво би трябвало да излиза извън принципа на, националната, на националното представяне. Националните принципи са важни в Европейската държава членка, в Европейския съюз, извинявайте. Нормално е всяка държава членка да има представител в комисията като нейно политическо изпълнително лице. Ето защо аз не бих казал, че националността не е важна, напротив. Просто виждаме процеси на денационализация в администрацията, в кабинета, които водят до една по-международна, многонационална организация. Франко-германския вид култура с разширяването на Обединеното кралство на северните страни наистина са променили административната култура. Те са довели до нови разпоредби по отношение на отчетността и всъщност това направи комисията най-голямото международно многонационално звено в Европейския съюз. И последно искам да кажа, че разпоредбите по отношение на отчетността бяха много насочени навътре в Европейската комисия, но и от страна на Европейския парламент към комисията. И един от въпросите е свързан с отчетността. Остава отчетността към гласоподавателите. До една година ще се проведат европейските избори. Ще имаме 28 национални избори вместо един в целия Европейски съюз, защото и, и, и това е факт, който за съжаление виждаме, защото гласуването няма да се превърне в една нова комисия, чийто състав отразява начина по който са гласували гражданите на Европейския съюз. Ето защо аз бих предложила да се подобри тази част от отчетността. Според мен тя заслужава своето внимание. Благодаря, казва председателят.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 Искам да благодаря на господин Севкович за това, че остана през цялото време. По този начин той очевидно показа своя интерес към това, което обсъждаме. Наистина много ви благодаря за това. Ние дълбоко го оценяваме и поради тази причина искам да ви дам възможност да се изкажете отново. Благодаря ви много, господин председателю. Аз също искам да се възползвам от възможността да направя заключителни забележки и да благодаря на нашите експерти, на нашите академици за тези задълбочени анализи, за всички положителни коментари, които направиха за развитието на комиста през последните години. Искам обаче да ви уверя, че не слушах само тях, защото знам, че имаше и доста предложения за това какво можем да подобрим, как да подобрим своята ефективност. И знам, че това не се отнася само до мен, но знам, че и членовете на тази комисия слушаха много внимателно направените бележки и предложения. Ние заедно ще работим да видим по какъв начин можем да ги изпълним в своето ежедневие. Искам да благодаря на господин председателя и на госпожа Гресле за това, че организираха това изслушване. Това ни помага да поддържаме своето добро ниво, да се справяме все по-добре, да бъдем бързи и особено да направим това, което е наша, аз бих казал, обща задача, а именно да гарантираме, че европейските пари се разходват добре, че те се ориентират към нуждите на европейските граждани и че дават добавена стойност, която Европейския съюз трябва да предоставя нашите региони, страни и граждани. И сега нека бъда малко по-конкретен въпроса за колегиалността. По какъв начин да го определим? Благодаря на всички, които дадоха своя принос по този въпрос. Нека аз кажа някои от своите предложения. Мисля, че много съм съгласна с коментара, че трябва ние комисарите да се интересуваме от работа на другите си колеги. Наистина, всеки от нас не зависи а, и не трябва да се вглежда само единствено в своето портфолио, в своя ресор. Понякога и а, нашия предишен опит е различен от а, портфолиото, за което отговаряме в момента. Ето защо смятам, че този коментар е изключително уверен. Освен това, в тези тежки времена е важно да има взаимна подкрепа между комисарите при представяне на общи позиции и това понякога е много трудно, когато трябва да се обяви тежко решение в своята родна страна. Всичко това трябва да бъде направено в съответствие с принципите на добрата воля. Нещата са тежки, но решението е било взето. Освен това, принципа на колегиалност не се ограничава само до работата на членовете на Европейската комисия на комисарите. Трябва, то е свързано и с начина по който се ръководи работата на генералните директорите. Ние, директори, ние искаме да работим заедно и всъщност резултата, който излиза от Европейската комисия е плод на наши общи усилия. Що се отнася до въпросите, свързани с средното ръководство, истина е, че ръководителите на отдели са много натоварени. Защо е това? Защото обикновено те отговарят за поне 16 служителя. Така че ако сте ръководител, вие трябва да имате дискусия с всички тези а, служители, трябва да изготвяте годишните отчети, да извършвате своята работа. И не са само нещата, които трябва да се извършват в офиса, но вие сте всъщност и ръководител, пряк ръководител на служителите си и трябва да се грижите за тяхното развитие и кариера. Знам, че това включва голяма част от голяма бумащина. Понякога е трудно да се справите с всички тези задължения, но сме се опитали да упростим някои от въпросите по отношение, например, на годишните оценки – и се опитваме да видим по какъв начин можем да продължим да работим и за в бъдеще. В този случай имаме малко по-различна корпоративна култура. В комисията нещата са по-различни, отколкото са в съвета или в парламента. Друго нещо, което а, си набрязах от вашите коментари, е, че понякога ръководителите от средно ниво са тези, които заемат тази позиция, защото смятат, че това а, е всъщност следващото ниво в тяхното кариерно развитие, т.е. ако искат да продължат кариерното си развитие, трябва да приемат тази позиция. Ще продължим да работим с вас, за да видим по какъв начин можем да намерим баланса. Трябват ни експертите, чудесни юристи, учени, които просто са много добри в своята област и те искат да продължат да бъдат експерти, искат да развиват капацитета си на експерти и не смятат, че те биха изпълнявали добре функцията на ръководител. Така че ми се струва, че е възможно да разгледаме какво би могло да се случи за тези, които имат нужда от паралелна кариера, т.е. да продължат професионалното си развитие без да приемат управленски функции и по този начин да не се превръщат в част от средното и висшето ръководство. Остава въпроса за координацията, въпроса на секцията, въпросите за секцията, за председателите. Като практически поглед мога да ви кажа, че често има контакт между различните комисари. Например, ако аз видя, че имаме ясен проблем или видя, че някой генерален директор не може да постигне съгласие или вече виждам проблемни области, то тогава аз говоря със своите колеги и се опитваме да намерим заедно решение. Така че е, наистина бих казал, че в много редки случаи имаме тежки разногласия, които се появяват по време на дебата на комисията, защото ние си говорим един с друг, нашите кабинети също общуват. И аз имам много добро работно взаимоотношение с повечето си колеги. Ние винаги се опитваме да намерим такова решение, което всички могат да подкрепят. И в повечето случаи, искам да ви кажа, можем да вземем решение с помощта на консенсус и да предприемем обща позиция, което е част от нашата стратегия. И последния коментар, който доста често се чуваше, беше за така наречените парашутисти. Мисля, че в този случай трябва да намерим правилен баланс. По какъв начин да запазим това, което някои от изказващите се говориха, за това, че Европейската комисия да не е просто една заключена институция. Аз в началните си бележки казах, че не е така. Ние наистина сме се развили през последните 10-15 години заради новите отговорности, които са ни вменени, заради разширяването на Европейския съюз. Също време, обаче ми се струва, че от време на време би било добре да имаме възможност да наемам някой отвън, ако имаме нужда от тази от тези експертни понятия също така да наемаме на времен договор някой, защото ми се струва, че би било добре да имаме възможност да не имаме такива хора на дългосрочни договори, а ако, разбира се, имаме и ясни условия за това, това се основава на конкурс и всъщност да подадем възможността на тези, които искат, имат определен талант, да работят за Европейската комисия. Що се отнася до кабинетите, госпожа Виле беше правилна, наистина, права, наистина има много строги правила, които се следват. Говоря само за членовете на кабинета, които представляват комисаря в определени области. И има ясно правило, и то е, че трябва да има поне три националности в, тези, в този кабинет от 6 човека и че поне три от позициите трябва да бъдат постоянни. Така че имаме последователност, имаме свързаност и мисля, че както вие казахте, нещата наистина работят доста добре на практика и вие, както казахте, наистина имате европейски дух в нашите кабинети. И сега, господин председател, искам да ви благодаря за тази покана. За нас представлява интерес всеки начин, по който Европейската комисия може да работи по-добре. Мисля, че това е важно послание, което да отправим към гласоподавателите при предстоящите избори до година. И благодаря на всички, които ни казаха по какъв начин можем да подобрим своята работа. Thank you very much, uh, Благодаря ви много, господин Севкович. Ние не само дълбоко ценим вашето присъствие днес тук, но освен това оценяваме и вашето, вашия ангажимент, че казахте, че се вземете предвид това, което ние сме ви представили днес, нашите заключения и заключенията на академичната общност. И сега, на края на нашето изслушване, давам думата на докладчика госпожа Гресле за заключителни забележки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички наши лектори за интересните представения. Научих нова дума upstream координация, т.е. координация по течението. Ще се опитам да я разбера благодаря на господин Адамсън, който беше сътрудник в нашия секретариат. Излезе в пенсия, но той ми помогна при организацията на изслушването. Имаше и хора, които се опитаха да ми попречат да организирам това изслушване. Може би един ден ще разбера защо. Защото смятам, че информацията, която получихме, беше много интересна успяхме да осветлим до някъде взаимоотношенията между комисарите и а, генералните дирекции, някои характеристики, произхождащи от децентрализацията и отрицателни страни, които а, комисията се стреми да превъзмогне. И тук е много интересна каква е ролята на комисарите при осигуряването на последователност в политиките. А инструментите, които се смятат за прекалено бюрократични, са стар проблем, с който се сблъскваме и смятам, че е добре да преосмислим една част от е, тях. Това може да бъде точка от е, работната програма на комисията за следващата година. Това е вътрешен въпрос, е, който касае комисията, но също така има и дългогодишни оплаквания от страна на сътрудниците на комисията, така че смятам, че е редно ние да го засегнем. Стана въпрос за връзката на агенциите и администрацията и може би един закон свързан с процедурите ще постигне повече яснота и ще приближи процедурите до онези в комисията, така наречената линия ЛТТ или позиция, която трябва да бъде възприета. Много благодаря и а, може би ще съм в състояние да изготвя работен документ а, като последица от днешното изслушване. Благодаря за това изслушване. Имахме известни опасения, които се оказаха неоснователни, свързани с интереса към него. Благодаря а, на господин Бекер, а, господин Себастияни, господин Касим а, и госпожа Виле. Благодаря, разбира се, и на заместник председателя господин Севкович. Благодаря, че отделихте време, и останахте сред нас. Благодаря ми за вашите забележки. С това Обявявам край на днешното изслушване и край на днешното заседание. Ще възобновим заседанието си в 3 часа днес след обяд. Благодарим на всички преводачи и на всички служители, които ни подкрепиха при организацията.